Уважаеми колеги, моля заемете си местата, за да започнем. Вече започваме с закъснение. Помолявам ви да заемете местата си, защото започваме заседанието. E- Позволете най-напред да ви приветствам всички с новата година. Надявам се всички да сте прекарали чудесно своите почивни дни и да сте готови за новата 2011 година. Предлагам да започнем веднага нашата работа, защото дневният ред е дълъг, а имаме малко време. 2011 година ще бъдем още по-стрехни в сравнение с 2010 година по отношение на нашите дебати. Накратко ви моля да подкрепите предложението на координаторите за назначаването на господин Ван Къмф, който да бъде докладчик по отношение на единия пазар за европейците и замяната на докладчиците по отношение на иммиграциите и ако никой няма против по отношение заместването на господин Келер с Франтрик, моля Считам предложението за прието. Утре ще има заседание на координаторите и ще дискутираме как нашата комисия може да се справи с въпроса, свързан с медения закон в Унгария и противоречията в него. Предлагам да назначим отделна среща на нашата комисия в Страсбург следващия понеделник. Ако това се приеме от координаторите, разбира се, вие своевременно веднага ще бъдете информирани. Освен това, допълнителна среща ще има на 28 февруари, вторник от 3 часа след обяд до 6.30. Това е допълнително заседание. По-нататък, молим ви да одобрите протокола от двете предишни заседания, всъщност три заседания на 4 март 2010, 23-24 юни и 2 септември 2010 година. Имате ли бележки по тези протоколи? Няма. В такъв случай а, ги считаме за прияти. И така стигаме до четвърта точка от дневния ред. Сексуалното малтретиране, сексуална експлоатация на деца и детската порнография а именно рамковото решение, отмяната му, това е 68 рамково решение. Преди да дам думата на госпожа Анджелили, докладчик, искам да ви напомня, че 20 януари на обяд е крайният срок за изменение, а 3 февруари ще бъде ориентировачното гласуване. Така, госпожа Анджелини, имате думата. Grazie Presidente. Eh, present... Благодаря ви. Ще ви представя накратко проекто доклада. А, това предложение подготвих, отчитайки всичка, всички информации, които ми бяха предоставени от докладчиците в Сянка, с които се срещах неведнъж. Предложението се основава на Конвенцията на съвета на Европа и макар, че тя не е ратифицирана от всички държави членки, ние пожелахме да я вземем като основа. Целта е да се актуализира Законодателството в областта на борбата и предотвратяването на сексуалното малтретиране на деца и порно... детската порнография, отчитайки последните данни. Преди всичко целта е да се е, предвидят е, справедливи и ефикасни присъди – и да се пре формулират някои принципи, като груминг на английски, както и да се предвидят редица мерки за предотвратяване, така че малолетните да не бъдат жертва на сексуална експлуатация и насилие. Заложихме до голяма степен на помощта на жертвите, по време и след анкетите. Въвеждаме понятието отежняващи вината обстоятелства – и особено когато насилието се упражнява в семейството или от лице, което се възползва от а, доминиращото си положение по отношение на жертвата или по положението на власт спрямо нея. Или, и особено в случаите, когато жертвата е, е лице с увреждания. Разпространяването на порнографски материали по интернет също трябва да бъде предотвратено с възможно най-ефикасните инструменти. Така че да се премахне, да се премахнат тези източници на, подобно, на подобни материали. И да се блокира достъпа тогава, когато не е възможно да се премахне въпросния сайт. Целта е всички, съдърж, всяко съдържание на дадена веб страница, което е вредно да бъде премахнато или блокирано. Така че, накратко, ние бихме желали този документ да бъде прият възможно най-бързо в синхрон и съгласуване с комисията и съвета, така че то, текста да се одобрява от всички. Благодаря, благодаря за това, че бяхте и толкова кратка. Вече 8 души желаят думата. Така че е, предоставям ви по 2 минути. Вече са 10 желаящите, 11. Ако някой друг желая думата, моля, кажете сега. Не такъв случай всички по оратори ще имат по две минути. Госпожа Штрифлер има думата най-напред. Благодаря много. Бих искала първо да благодаря на госпожа Анджелили за отлично свършената работа. Подкрепям казаното от нея. Тоест, юридическата система да защити децата, които са жертва на сексуални престъпления. Знаеме, че много често престъпленията се извършват в семейна среда. Децата не разбират понякога и много често е, на какво точно са станали жертва. За това трябва да се организира кампания за информиране на децата е, на всички възрасти е, при включването на флирта по интернет е много важен нов елемент, но мисля, че трябва същевременно да обучаваме и малолетните, и родителите относно опасностите е, на общуването по интернет и да, за да могат да развият рефлексии, които да могат да ги защитат и спасат. Децата трябва да бъдат обучени, но също така и родителите. Благодаря много, госпожа Сипър. Благодаря. Бих искал първо да благодаря на докладчицата за това, че е обърнала особено внимание на превенцията, както и на проблемите свързани с насилието в семейството, като също така набляга на последиците за жертвите, защото много често последиците се проявяват много години след извършване на престъплението. Бих искал да задам няколко, да, бих искала да задам няколко въпроса на докладчицата първо на налагането на по-тежки санкции и решения. Също така в изменение 28 има известно ограничение. Комисията предложи е, лицата, които извършват е, сексуално престъпление спрямо деца, да нямат възможност за по-нататъчно общуване с е, деца, докато тук се говори само за професионална дейност, така че вие ограничавате искането на комисията. Защо? И, а, изменение 36, което е нов абзац на практика, в което се казва, че е, е разпита или по-скоро разговора с е, детето трябва да се провежда е, в отсъствие на през извършилния престъпление. Има ли някаква причина въобще това, този разговор да се провежда в присъствието на извършилия престъпление? Същевременно от, от, отбелязвам, че вие правите разграничение между премахването и блокирането на достъпа има ли още възможност да се е, внесат изменения в този, този част от текста? Много ви моля да се придържате към времето. Не искам да бъда е, неприятна, но и не разполагаме с много време. Следващи оратор. Благодаря. Първо, мисля, че съвсем ясно сме показали. По много аспекти предложението не е перфектно. Някои от тях ще бъдат вероятно споменати по-късно, но аз искам да се спра на един аспект, а именно дебата за блокиране на интернет страници. Мисля, че трябва да направим още една крачка. Не само да кажем, че това зависи от отделната държава членка, но трябва да имаме разпоредба, която да гласи, че държавата членка може да предприеме мерки, за да блокира интернет страници бихме казали, че държавите членка би могла, може да направи в рамките на дадена разпоредба. Следователно, Бих искал по-ясно да е позицията от страна на парламента по този въпрос, а именно, че не искаме да постигнем блокиране, а искаме да бъдат изтрити тези материали в интернет и имаме аргументи, които са ни предоставени, но те все още не са съвсем ясни. Искам да ви напомня, че до сега няма доказателство, че изтриването не върши работа. Освен това няма достатъчно доказателства по отношение на това, дали е имало опити да се сътрудничи с унези, да се постигне нещо по отношение на държавите членки, които а, не са съгласни по въпроса, свързан с изтриването на материалите. Бих искал да знае ясно какво точно ще влезе в тази директива, дали ще се прави препратка към блокирането това не би могло да бъде преюденциално подход, като подход разработено. Трябва да има и ясно пр, постигане на ясните аргументи. Председателя моли за оратора да приключи по-бързо. Необходимо е да има ясни разпоредби как точно блокирането ще бъде извършено, така че да не е в разрез с други основни аргументи. Председателя, благодаря, колеги. Наистина, до, до 4 без 15 трябва да приключим с тази тема, нали? Но госпожа Викстрим е следваща. Имате думата. Благодаря. Аз също искам да благодаря на докладчицата за добрия доклад и сътрудничеството сега по отношение на тази преписка. Но аз наистина съм съгласна с казаното току-що първо, трябва да съсредоточим вниманието си върху това, което се случва в реалния свят и след това да насърчим хората наистина да, да докладват, когато нещо се случва, което е в ущърп и вреда на детето. По-нататък, най-важният проблем, основната пречка – не мисля, че трябва да наложим на всички държави членки да използват блокирането като мярка. Държавите членки трябва да заличат тези страници. Това е текста. А бих предпочела текст редакция могат да използват защото е, понякога заличаването и изтриването не може да бъде лесно постигнато. Когато страницата се разработва в държава членка или САЩ, винаги ще бъде възможно това да се постигне. Това е доказано когато става въпрос за най-различните страници, които проследяват потребителите. А, но в друг случай не съм убедена, че заличаването и изтриването може да бъде постигнато. Това е ужасяващо престъпление, което трябва да бъде атакувано по всякакъв начин. Трябва да внимаваме, когато става въпрос за избора на изречение. Много държави членки, извинете за различните а, присъди. Различните законодателства имат ясно разписани присъди и наказания. Понякога обаче е необходимо да се издирят хора, за да могат да бъдат лекувани, не непременно изпратени в затвора. Това трябва също да се има предвид. Докладчикът също така предлага, че всеки, който е обвинен в правонарушение и престъпление, не трябва да предприема никакви действия по-нататък. Аз според мен обаче много ясно трябва да се каже за какви точно дейности става дума. Това е много важен документ и ние трябва да го обсъждаме обстойно. Благодаря ви. Председателя, благодаря госпожо Енст. А след това господин Тендев Иглище. Благодаря. И аз искам да благодаря на докладчика и да се спре предимно на превентивните мерки. В това предложение се отдава голямо значение на превенцията и мисля, че подходът е много уместен. Но искам да се присъединя към господя Ципер. Защо се предвиждат по-големи наказания, една година срока, произволно ли е избран, по какви критерии и защо. И накрая искам да спомена и проблема с премахването и, или блокирането на достъпа до данни. Аз настоявам да се е, премахва, да се унищожават е, е сайтовете и но начинът по който това ще се прави е доста неясен в предложението, както и възможностите да се блокират дадени сайтове. Мисля, че така това крие възможност да се предупредят по някакъв начин авторите на престъпленията. И затова бих искала да преформулирате тези текстове. И а, бих е препоръчала докладчика да отчете мненията на различните НПО. Благодаря много, господин Трендафилидис и след това госпожа Ир. Благодаря, господин, госпожо председател. Като докладчик в сянка за Обединената левица искам да благодаря на госпожа Енгелили. Е, тя е свършила отлична работа, като е включила някои превентивни мерки, които отсъстват от предложението на комисията. Но аз мисля, че трябва повече да наведвърим крачка напред и да превърнем и да, а, за справяне с това през престъпление. Превентивните мерки са едно, но аз бих искала да а, да, да, да, да, не, да не при, при разглеждането на тези престъпления да не се взима предвид желанието или склонността на извършителя на престъплението да сътрудничи с съдебните власти и по, също така да се предведат мерки за премахване на съдържанието от сайтовете. Следващия оратор. Благодаря, госпожо председател като докладчик в сянка от Комисията по културата приветствам обсъждането на този проблем тук. Бих искала да поздравя докладчика за превентивните мерки, които а, предлага. Това бе обсъдено и в а, Комисията по култура. Просто трябва да, да има достатъчно а, предпазни мерки, за да не се стига или по някакъв начин да се предотвратат, доколкото е възможно, тези престъпления. Същевременно трябва да разгледаме какво е положението в държ... различните дълживи държави членки и е, нещата трябва да бъдат свързани в цялостната правна система на държавите членки, дали да се премахне или блокира, мисля, че Първият наш приоритет е премахването, заличаването на тези страници от е, е, интернет. Тук не става дума за идеология, става дума за закрила на жертвите, защото от гледна точка на е, жертвата, в интерес на жертвата, е, тези, тези документи, този, този материал трябва да бъде изличен веднага, за да не може някой да го издири по-късно, т.е. тези снимки трябва да бъдат а, изличени веднага, а не само да се задоволяваме с блокиране на сайтовете. Разбира се, това трябва да става в, по, по силата на е, законно, законна разпоредба, съгласно известни критерии за, за, за да няма, разбира се, проблеми, но аз лично а, е, настоявам да се заличи съдържанието, а не да се блокира достъпа до него. В а, е, много държави членки, е, в много държави, включително Съединените щати, това може да стане. Трябва да може да стане и тук в Европейския съюз. Благодаря ви. Благодаря. Подкрепям казаното до сега, както и докладчика. Мисля, че трябва, разбира се, да обсъдим тази директива в максимално бърз срок, много подробно. Предвид значимостта й. Нямаме достатъчно статистически данни от държавите членки, по отношение престъпленията с деца и порнографските материали. Да, разбира се, не можем също така да получим точни данни и за насилието, което става в рамките на семейството. От практическа гледна точка искам да ви кажа, че все още има недостъг на обучени професионалисти, експерти и психолози, които да работят в тази област. Трябва насърчим държавите членки да вложат повече, вложат повече усилия, за да обучават подобни експерти, които биха могли да работят с жертвите. По отношение на член 21, аз съм за изтриване на съдържанието. Благодаря. Okay, Благодаря. Госпожа Бускот. Ehm, ehm, благодаря ви. Първо искам да благодаря на докладчика. Предложението е изключително важно. Има обаче следния въпрос. Какъв е срока за давност? Е, смятам, че така както определен може крие някои проблеми, защото някои жертви много късно е, съобщават за нанесените им, нанесените им щети, така че трябва да се помисли. Е, нека госпожа Анджелили да каже какво е мнението й. И второ, важно е да направим така, че престъпниците да а, нямат повече достъп до деца. А, и когато бъдат освободени и започнат отново работа, и смятам да направя предложение за изменение в този смисъл. Благодаря. Благодаря ви, господин Мълдър. Мълдър и после господин Вос. Благодаря. Поздравления за докладчицата. Е, ние сме от една и съща държава, така че може би моите бележки са почти същите. Ако искате да работите в институция за деца, тогава със сигурност трябва да, се, да е има изградена структура и да има нужните удостоверения този човек, за да може да извършва подобна работа. Мисля, че трябва да има регистър в Европа, в който да влизат данните от държавите членки, така че да можем да обменяме информация както за пострадалите, така и за извършителите, за да може в крайна сметка извършителите да не избегнат правораздаването. Това е изключително важно в областта на детската порнография и сексуалната експлоатация с деца. Трябва да заклеймим извършителите. Председателя, благодаря, господин Фос. Благодаря ви. По отношение на борбата с детската порнография, на която трябва да гледаме много сериозно, мисля, че е, е изключително важно да се гарантира защитата на е, жертвите и в това отношение блокирането на е, съответните уеб страници е много важно. И дали трябва да, да, да дадем приоритет на, на премахването на съдържанието или на блокирането. При всяко положение тези weiterhin eine verbleibende Störung in der öffentlichen, ähm, in der öffentlichen Sicherheit und И, äh, трябва да знаем, че това е заплаха за обществения ред. Е, е, и мисля, че все пак трябва да дадем предимство на блокирането и да вземем всички мерки, това да стане задължително за държавите членки, да не се остава а, те да решават дали да го правят или не. А, а, вече по какъв начин ще се блокира, не знам. Благодаря. Преди да дам думата на комисията за отговор, бих желала и аз да кажа своето мнение. Благодаря на докладчицата за извършената работа. Две неща. Първо, бих искала да има по-голям акцент върху факта, че, върху, че независимо какво се случва в интернет, в крайна сметка това е ужасно. Не бива да забравяме, че всъщност злоупотребата, експлоатацията Малтретирането се извършва в среда, която е или домашна, или учебна. Там, където ние не можем нищо да проследим и където децата по принцип би трябвало да се чувстват спокойни. Така че би трябвало акцента да е повече върху превенциите, но и върху наказателните мерки в тази област. На второ място, дали да се заличават, дали да се блокират тези страници, мисля, че важното е да бъдат наистина повече изтривани, отколкото блокирани, така че съм се съгласна с казаното от много колеги. Остават много въпросителни, разбира се, по отношение и на блокирането, но искам да се обърна към комисията директно с този въпрос, защото имаме парламентарен въпрос. В контекста на борбата срещу тероризма, самата комисия при оценката стигна до заключение, че всъщност блокирането е напълно неефективно. Искам да попитам, ако комисията стига до това заключение борбата срещу тероризма, защо тогава мисли, че това е ефективна мярка борбата срещу малтретирането на децата? Не, не, изобщо не мога да проследя връзката. Защо в единия случай няма резултат, а пък в другия е, случай се предлага този инструмент за борба срещу детската експлуатация. Така че обръщам се към господин Боратински или Алонзо Илият от комисията да взема думата. Не знае кой от вас, господа, ще отговори. Яков Боратински. E, от името на комисията Боратински. Благодаря, че ни дадахте думата. Първо, бих искал да благодаря за това задълбочено разглеждане и обсъждане на нашето предложение от страна на парламента. Благодаря на госпожа докладчика Анджелили, която е докладчик и по други комисии. Благодаря на всички, които дискутираха проекто предложението и в другите комисии. И ясно е, че всички предложения, анали всъщност все повече укрепват направеното предложение. Аз съм съгласен с казаното току-що от вас, госпожо председател. Очевидно, Става въпрос за редица правонарушения, които далеч не протичат само в интернет средата. Необходимо е да има мерки, които наистина да защитават децата от сексуално малтретиране и експлоатация. Нека да ви напомня, че когато говорим за детската порнография и разпространението на тези изображения, говорим за злоупотреби, за малтретиране, което се е случило наистина реално в живота. Много се каза за блокирането. Комисията наистина поддържа своята позиция, а именно, че блокирането наистина е важна мярка, която допълва останалите дейности предприятия от правоохранителните органи. Наистина, премахването на, незаконно, незаконните материали е много важна мярка. Тук виждаме голяма разлика, между другото, между борбата с тероризма, която е насочена към конкретна, специфична група хора, а при блокирането на съдържание с е, порнографско съдържание – не непременно а, говорим за педофили, които са закоравели, но за доста по-широк част от обществеността или публиката, която се заема с подобни начинания. Това е разликата. И за нас наистина блокирането е важен инструмент при борбата с детската порнография. В редица държави, Британия, Швеция, Италия, например. И е, това е свързано с факта, че въпреки многото усилия, изтриването не става внезапно и веднага предвид факта, че много от интернет страниците са извън юрисдикцията на Европейския съюз, наистина това понякога отнема много време. Последните дебати в Германия, например, бих искал да се спре и на тях, където получихме доклад от е, немските власти следствие на изслушване, което се протече на 25 октомври. Представите на властите казаха, че 40 94% от тези страници са извън територията на Европейския съюз и наистина изтриването не може да се случи веднага, блокирането обаче помага. Има и други примери защо тази мярка не може да бъде приложена веднага. Разбира се, не бихме искали и тук прекалено много да говорим по тази тема. По отношение на фишинга или метода за проследяване и нахуване в пространството на потребителя на интернет, много Работа е, се извършва отново с правоохранителните органи, които са специализирани за тази работа, особено по отношение и на децата. Между другото, тази форма на а, е, нахлуване в личното пространство на потребителите на интернет в никакъв случай не застрашава техния живот или бития по този начин, по който детската порнография. А, знаете, че изключително много а, средства са свързани и с всичко това и въпреки, че материала е незаконен, самия факт, че се появява, това вече е престъпление. Благодаря за дискусията в парламента. Поканихме докладчика и докладчиците в Сянка да участват в едно работно посещение, което се организира от Центъра в Обединеното кралство за борба с е, експлуатацията, сексуалната експлуатация на деца, където се разглежда целият аспект от мерки за борба с е, е, престъпленията, свързани с сексуална експлуатация на деца. Тяхната практика е свързана както с блокиране, така и с изличаване на страници и всички вие, които бихте желали, депутати и асистенти на депутатите, биха могли да участвате. Заповядайте в сряда на това проучване в Обединеното кралство. Моля само информирайте ни, че желаете да участвате. Нещо също важно. Председателката, много ви моля да приключвате. Да, по същество няма да засегна повече въпроси. Само искам да се спра на един пример, свързан с посоченото от Холандия. Комисията разбира се, би желал да се разглежда първоначалното предложение, направено от нас. Наистина очакваме в е, бъдеще конструктивната ни работа с Европейския парламент в рамките на унгарското председателство. Надявам се да приключим това досие е, с помощта на парламента, е, работата по този директива. Наистина всичко извършено до сега е много положително. Госпожа Бауър беше и докладчик е, по е, досие, по което работихме съвместно. Много ви благодаря. Председателката, благодаря. Преди да помоля докладчика да обобщи темата, бих искала да кажа, че разликите, които вие посочихте между борбата с терористите е, по отношение на страниците, които те използват и педофилите, мога да кажа, че същото се отнася както за едните, така и за другите. Е, наистина е важното тук е обаче, че отнема прекалено дълго време заличаването. Ако имаме доклад от е, полицията за съществуването на дадена страница, Следователно, правоохранителните органи действат прекалено бавно. Извинявайте, това не е технически проблем, това е въпрос на приоритети и ние наистина трябва да имаме предвид всичко това, за да можем да подредим ясно а, задачите си. Имате думата, госпожа Ангинели. Си, грация. E, благодаря. Преди всичко искам да благодаря на колегите за всички бележки, които направиха. И вижко, че се опитам да обобща. Започвайки от нещо, което всички споменаха, а именно приоритета, който ще се отдаде на премахването или блокирането на порнографските сайтове. Ние организирахме едно изслушване, във време на което изслушахме много свидетелства, данни от практически опит в различни държави членки в областта на премахването на съдържанието, порнографското съдържание на веб страниците в интернет. Аз се опитах да бъда колкото може по подробна в предложението, но съм съгласна да внеса и някои корекции. В крайна сметка целта е да се премахне още при източника на вредното съдър... или незаконно съдържание. Блокирането може да бъде една полезна и допълваща мярка в два случая – тогава, например, когато не е възможно да бъде премахнато порнографското съдържание на веб страницата, Защо? защото се намира, източника се намира в държава извън Европейския съюз и е трудно да бъде достигнат. Или когато това е възможно, но ще отнеме дълго време. Ден, седмица или повече както припомни комисията, британската е, агенция или е, италианската полиция могат за няколко минути да се намесят и да блокират е, образите, докато за премахване на съдържанието е необходимо повече време. Така че а ако се, блокирането се използва за незабавно действие, това е един допълващ инструмент. Но основната цел е премахването на съдържанието. И искам това да стане ясно на всички. Аз съм също за всичко, което беше казано в областта на предотвратяването на малтретирането и информацията, която трябва да се дава на родителите, на преподавателите, на всички, които са в контакт с деца. И подготовката на не само обучаващия персонал, но и на полицията и на всички други, които участват в съдебните процедури. Те трябва да имат специализирана подготовка. Съгласна съм също, че много случаи на малтретиране се случват в се застоят в семейния, семейството или пък в училище. Тоест в ситуация, която смятаме, че детето е защитено. И там трябва да се действа категорично. Защото точно в този случай престъпниците се възползват от доминиращата си позиция, за да малтретират децата, което е наистина ужасяващо. Значи не си спомням кой колега, мисля, че госпожа Ципел попита а, за изменение 28. Търся го. Изменение 28. За сравнение на а, съдебните досиета в различните държави членки, така че който е а, упражнявал или е, малтретирал деца в миналото, да, бъде, да няма право на никакъв достъп или контакт с деца. Аз съм напълно съгласна. Бих, тук го, аз лично споменах професионална дейност, защото формулировката на комисията беше твърде обща. Мисля обаче, че можем да стигнем до компромис. Мисля, че съветът трудно ще приеме една такава обща формулировка. Малко трябва да се уточни текста. По отношение на засилването на минималните присъди, беше ми зададен такъв въпрос. Защо предлагам да се удължи с една година минималното наказание? Ами защото в редица държави членки вече тази мерка е приета – те вървят към увеличаване на минималното наказание. Разбира се, това може да се обсъди. Аз предлагам колегите да се срещнат с мен и с докладчиците в Сянка, например в Страсбург, като изтече срока за внасене на изменения. Ще ви изпратя един имейл и възоснова на формулираните мнения ще избера удобен момент да се срещнем, за да може текстът да отговаря на желанието на мнозинството. Благодаря много. Госпожа Анджелили, е, крайният срок е 20 януари. В 12 часа ще разглеждаме доклада през февруари. Сега минаваме към точка 5 от е, дневния ред. един на процедура за кандидатстване за пребиваване и работа. Както казахме, е, както си спомняте, доклада беше отхвърлен по време на пленарната е, заседание и сега съгласно правилника трябва да решиме по силата на регламента дали какво, какво ще решиме като това решение трябва да бъде изложено или в устен вид, или в писмен вид. Така че аз предложението на докладчите Сянка и на докладчик не бяха взети предвид и, не, и не, мож, не можаха да се обединат около консенсус. За това по силата на член 50 от правилника на парламента трябва да работиме заедно с комисията по заетостта. Господин Лопец Агвилар, нашия председател, помоли да се провери дали има прецеденти, които да ни помогнат за решаване на казуса и ще ви уведомиме какво, са, какво сме постигнали при търсенето на подобна информация, включително и комисията по заедост. Сега бих искала да помоля докладчика да каже какво мисли по въпроса и координаторите да помислят, за да постигнем някакъв компромис, колкото се може по-скоро. Госпожа Матио, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Както вече казахте, предложението с внесените изменения беше отхвърлено на 14 декември. Свързахме се с, с службите на пленарните заседания, които казаха, че не съществува прецедент, подобен прецедент. И тъй като нашата комисия е водещата комисия, въпреки член 50, Тоест, за това бъдещето на този текст, съдбата на този текст е в ръцете на нашата комисия, тъй като на практика пленарната зала връща текста в комисията Либе, така че е, разполагаме с два месеца, за да решим каква да бъде съдбата на това предложение значи разполагаме с два месеца и тук в тази комисия трябва да постигнем някакъв компромис и по-специално по а, точките, които не, не намериха а, одобрението, които не бяха одобрени от а, а, колегите. Продължавам да, работам, да работя с докладчиците в Сянка Очаквам другите да се върнат в течението на тази седмица. Също така съм във връзка с службите на госпожа Малстром, и ще влеза в контакт с представители на унгарското председателство, за да постигнем текста, който да бъде подкрепен от съвета и комисията. Това е което мога да ви кажа за сега, госпожо председател, но съм готова да изслушам всички и след това мога да обобща. Благодаря. Сега може би и координаторите да вземат думата. Господин Босотил на първо място. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря на Веретник Матю не само за е, това, което каза днес, а и за цялата работа. С, с голямо съжаление, просто през, дек, през декември а, нещата не се развиха добре, но ако ние добре се организираме, мисля, че е, можем да постигнем успех. Имаше някои недоразумения по това досие, но целта в момента е да се. Е, справим с положението. Госпожа Матю е права. Текста е върнат в нашата комисия. Той и нашата комисия трябва да намери решение. Според мен решението е либе да е, преработи текст и да изработи текст, който отново да може да бъде внесен в е, пленарна зала и да се постигне е, споразумение на първо четене. Разбира се, трябва да вземеме предвид решенията, вота и ако искаме наистина да постигнем мнозинство по-късно и до в пленарна зала. Така че искам да благодаря на Веденик Матио, но наистина трябва много бързо да работим по досието. Имаме възможност да, да работим и не трябва да изпускаме тази възможност. А, и защото става дума за един много важен въпрос законната миграция. Um, аз също бих желал да благодаря на госпожа Матия за всичките усилия вложени в досието. Наистина много е трудно, когато в крайна сметка след толкова много работа няма споразумение. Съвсем накратко, като господин Босотил, искам да кажа следното. Ние бихме искали нашите докладчици в сянка да играят максимално конструктивна роля, за да се постигне компромис. Нашата група много активно наистина работеше в подкрепата на вложените изменения по предложението. И за нас тези елементи са изключително значими за групата ни. Това е принципната позиция, която трябва да отстояваме. Разбира се, отворени сме за преговори, госпожо Масие, Матие, във всеки случай, според нас, трябва да следваме предложението за разширение на обхвата и приложеното поле. Това според нас трябва да отстояваме следващите два месеца и половина. По отношение комисията по заедостта и нейното участие, мога да кажа, че наистина не е точно проблем свързан с нашата работа, но трябва да се провери дали има прецедент и дали преговорите ще могат да бъдат проведени до успешен завършък от страна на нашата комисия по граждански права или пък по смисъла на член 50 и това не попада в рамките на нашето нашите задължения. Във всеки случай ние наистина играем много голяма роля и смятаме да играем тази роля по отношение на сътрудничество с господа Матия. Следващия оратор, благодаря. Аз също искам да благодаря на госпожа Матия за вложените усилия в досието. И мисля, че трябва да направим разлика между два компоненти процедурния и този, който е по същество. Най-напред трябва да се справим с процедурния, за да се заемем с въпроса по същество. Е, наистина в подобна ситуация знаем в миналото какво ни се случи. Само една комисия тогава отговаряше за, спра... за конкретния случай и в нашия случай мисля, че също нашата комисия, комисията по граждански свободи, е всъщност водещата отговорна комисия и ние трябва да продължим в тази посока. Да, разбира се, комисията по заето също е работила по тази преписка, но сега в момента нещата са в наши ръце. И това трябва да е комисията, която трябва да изпрати отново досието за гласуване в пленарна зала. Във времето, което разполагаме до това гласуване, определено според мен трябва да стигнем до добри резултати. А именно, важно е какъв, какво точно послание ще отправи нашия парламент към външния свят. Ние сме изразили нашата ангажираност към пакета законодателни актове, свързани с иммиграцията. Не трябва да се опитваме да се крием зад хубави слова, не, трябва да бъдем наистина конструктивни, да стигнем до споразумение и да имаме последователна политика по имиграция и единното разрешение, ако искаме Европейския съюз да бъде международен участник на световно ниво както по отношение на държавите членки, така и по отношение на целия свят. Трябва да работим по този начин с докладчика и докладчиците в сянка и е, в крайна сметка след два месеца да можем да внесем отново а, документа в пленарна зала. Председателката, само да уточним. Няма да отворим отново дебати, така не всички да говорят по отношение на процедурите, но се обръщам към координаторите да се заемат с този въпрос, е, както и комисията по заетостта, за да можем отново да се върнем е, към нашия докладчик и да дадем думата. За зелените. Благодаря. Честита нова година на всички. Благодарим на докладчика госпожа Матия и Наистина много важно е да започнем именно в нашата комисия отново този дебат. Важно е обаче да стигнем до първо четене в парламента на преписката. Ние сами обаче преди това трябва да сме наясно, да сме постигнали компромис тук в, в нашата зала, преди да се обърнем към външния свят. Ние бихме желали, разбира се, да работим и с комисията по заетостта, но за съжаление те се срещат за първи път на заседание в края на месеца. Така че, ако мнозинството тук кажем, че а, нашата комисия трябва да бъде единствено водеща, тогава вече, разбира се, ще приемам тази а, позиция и ще съобщим на колегите от комисията по заетост. Разбира се, бихме желали да работим и съвместно. Практическият въпрос е как броим тези два месеца? От сега или от преди коледа? Разбира се, бихме желали да се броят от днешния ден нататък. Благодаря. Председателката. Е, мисля, че госпожа Ерст ще взема думата. Да, имате думата. E госпожа Ернст. От името на седмата обединената левица ще кажа, че този проблем обсъдихме и с Комисията по заедостта. Там бяха заявени някои важни принципи и позиции. Темата а... не засяга само Комисията по гражданските свободи. Трябва да сътрудничим с Комисията по заедостта и да се организираме. Това, че няма прецедент, е вярно, но нищо не, не значи. Не пречи да се опитаме да се споразумеем. Така че ние предлагаме заедно да работим с комисията по заетостта и да намерим едно общо приемливо решение. Всички въпроси, които а, будеха спорове, когато обсъждахме, трябва да бъдат а, решени съгласно резултатите от вота и да видим къде ще трябва отново да се започнат преговорите. Благодаря. Благодаря за нас. Трябваше да помолям господин Киркоп да вземе думата преди това. А, така малко. Затова никой няма да мога да работя в протокола, защото обърквам нещата. А, а, честита нова година! А, моята щедрост спрямо Обединената левица спира с процедурата. В крайна сметка това е въпрос и тема, която е от компетентността на Либе, така че не, не, аз нямам ни, нищо, нищо против другите комитети да се интересуват от нашата работа и да проявяват интерес, но в случая нямаме много време. Аз много съм Смятам, че този, този въпрос трябва да се реши колкото се може по-бързо и това, което се сключи в а, пленарна е ясно. Но въпросът е да можем да внесем отново това досие в пленарна зала колкото може по-бързо. И така че. Нека да, и нека да, да, не, да не отстъпваме много от това, което вече бехме предложили и така. И господин Серкас, който е последния докладчик е, от е, Комисията по заетост. Благодаря, госпожо председател. Аз съм тук е, сред вас, защото бех поканен от председателя на Комисията по граждански свободи, за да можем и ние представителите на Комисията по заетост да изразиме нашето мнение. Два са проблемите. Единият е процедурен, единият е по същество. Сега няма да да, да, да навлизам в процедурните въпроси, защото не ги разбирам много и по, по принцип бягам от дебатите, в които се разпределят компет... правомощията на различните комисии. Но тук става дума за един доклад, в която една част се отнася до застраховките, за, за социалната закрила на трудещите се, които ще бъдат ще работят в Европейския съюз, т.е. дали те ще дали ще, им, ще бъде включен принципа на равноправност равноправие в тази директива, защото ако той не залегне в директивата, след няколко години ще се сблъскаме с огромни трудности, тъй като някои техни права просто ще останат е, е, настрани, няма да бъдат зачитани и ще се сблъскаме с огромни проблеми. Нека не забравяме същевременно, че общ, общественото мнение е, трудно приема е, е, идеята да се прилага правото на страната по происход, а представете ли си, ако става дума за приложение на право, което на държава, която е извън Европейския съюз. Така че бих искал да знам какво решение можем да намериме. Все пак трябва да намерим някакъв компромис между нашите две комисии. Има и едно политическо измерение. Разбира се, ние сме готови да проведем диалог. Аз го пред, аз предложих на госпожа Матюе в писмен вид подобно сътрудничество, но тази директива не, не, не включва само а, едни аспекти, а включително и равноправното третиране на гражданите. Така че аз съм готов да а, работиме в сътрудничество, за, да проведем един конструктивен диалог, за да може този, това досие да бъде внесено отново в пленарна зала, да постигнем мнозинство, защото в защото не трябва да има аспекти, които да бъдат в ущърп на чуждестранните трудещи се в Европейския съюз. Това ще под, подклажда само допълнително ксенофобията. Така. Според тук това, което ми е плана и трябва да дам думата на Европейската комисия, но не знам дали Европейската комисия умира наистина да вземе думата и дали това ще има някаква добавена стойност. Благодаря. Благодаря и желая отново да изкажа нашата благодарност на госпожа Метия за вложения труд в този материал. Освен това, също ние бихме искали максимално е, бързо да се намери компромис е, по това досие, защото имайки предвид процедурните въпроси и компетентността по на Европейския парламент, ще изслушаме дискусията. В момента няма да говорим. Председателката, госпожа Матия, има думата. Аз е, няма какво особено да добавя. Освен това, че тази седмица ще е решаваща с срещата на докладчиците в Сянка и комисията. Имаше конкретен въпрос от госпожа Саргантини. Дали вие ще отговорите или секретарията? От кога считаме двата месеца? Предполагам, че от 14. Гласуването в пленарна зала. Така предполагам. Okay, I'm, I'm, I'm told, I'm told... Казват ми, да, виждам, че искате думата, но разбирам, че започва да тече времето от взетото решение от парламента. Което значи, че е сега. Искате думата ли? Uh, Исках само да предложа следното. Утре имаме заседание на координаторите и очевидно има и други правни аспекти, които следва да бъдат проверени съвместно с е, правната служба, така че нека да съберем всички въпроси, за да зададем съответно тези въпроси, да получим съответните отговори от правната служба. Благодаря. Председателката, благодаря. Всички съгласни ли сте? Добре. По този начин приключваме с тази точка 5 и стигаме до 6 точка от дневния ред минимални норми относно процедурата в държавите членки за предоставане или отнемане на международна закрила. Това е преработен отново документ. Госпожа Гилем е докладчик. И сега госпожа Гиом вероятно ще ни запознае с този противоречив и много важен въпрос. Вече са организирани няколко заседания от докладчика с докладчиците в Сянка, преди да се състави текста във вида, в който се дискутира. Силна опозиция имаше от страна на съвета по отношение на предложения текст и именно затова Европейската комисия сега ще представи преработена версия на първоначалната е, преработена версия, е, така че е, комисията се интересува от мнението и позицията на парламента по този въпрос. Крайният срок за внасяне на измененията за госпожа Гиом е 20 януари на обяд. И така, първо давам думата на госпожа докладче, госпожа Гямин. Имате думата след това комисията. Благодаря ви. Честита нова година на всички, скъпи колеги. Искам първо да припомня, че между държавите е, членки и системата на предоставяне на убежище има огромни различия. През 2009 година е, е, разликите за, присъдите варираха от 65 до 1% и, и срока на обжалване от 2 до 30 дена. Тези различия е, остават и до сега. Различия има и в областта на ускорената процедура или пък строковете за достъпа до обжалване това пречи на установяването на общ режим на отдаване на обежище на цялата територия на Европейския съюз и също нарушава един от основните принципи, а именно, че системите на даване на обежище са равностойни в различните държави членки. Е, така че трябва само хармонизацията на правата и на задълженията ще позволи да се стигне до една обща система и е необходимо законодателство, защото само практическото сътрудничество няма да премахне съществуващите различия в националните системи за отдаване на убежище. Затова ние трябва да преразгледаме в дълбочина директивата, за да направим една справедлива, достъпна и ефикасна процедура. А, както ви, ви казах, а, имаше доста големи затруднения. А, аз много добро съзнавам това. Е, и особено а, въпроса с а, разходите, в, а, с промените в процедурата. А, тези разходи наистина са, особено в краткосрочен план, са реални, но искам да посъветвам колегите да погледнат и една друга реалност – именно лошо използваните и некачествени процедури струват в момента скъпо на държавите членки. Е, и като се види колко е процента до, е, на обжалването и е, какви са резултатите. Затова целта е да се подобрят процесите в първоинстанционните съдилища, защото в момента забавянето на процесите е в ощърпи на държавите членки и на жертвите на преследване. Мисля, че ако се гарантират качествени процеси, мисля, че компетентните власти ще взимат по-устойчиви, по-стабилни и правилни решения, ще избягват евентуалните злоупотреби и а, ще ги мотивират да намалят а, процента на лошите, на некачествените а, решения. Е, е, да намалят неоснователните искове и отказите, да кажем, на желаящите, неоснователните откази. Целта всъщност е да се отечнат някои процесуални или процедурни понятия в подробности, да се прилагат понятията компетентни власти е, като, или определени власти, да се уточнят термините, като се основаваме на съдебната практика на Съда на Европейските общности, на Европейския съд за правата на човека, които включват понятията на правна помощ и да се гарантира също еднакво прилагане. Освен това, трябва да се отчита уязвимостта на искащите обежище, на правата на техните деца. Трябва да се преразглеждат и други понятия, като сигурни изходни страни, сигурни трети страни, европейски, сигурни европейски страни и така нататък, където се е, зачитат минималните човешки права. Е, тук приключваме на първа фаза с, е, на съвместна работа с, с докладчите в Сянка, на които искам да благодаря за сътрудничеството. Направихме много в е, уточняването на понятията и преосмислянето на а, а, понятията, за да избегнем на такива не, не, недобросъвестни компромиси. Аз до днес и от сега нататък ще продължа много внимателно да следя вашите а, мнения и да водя преговорите колкото може по-добре. Благодаря много до тук. Имаше само двама души, които искаха да вземат думата. Так, така, госпожа Викстръм. Но въпреки всичко ви моля да се предържате към двете минути. Благодаря много. Искам да благодаря на докладчицата за огромните усилия, които положи, за да изработи този доклад. Аз не съм докладчик в, сянка, но докладчик по Дъблин 2, так за това много отблизо следа тази тема защото това са много тясно свързани нещата. В доклада на госпожа Гиом има много амбициозни изменения. Бих искала да а, привлеча вниманието ви върху факта, че следващата седмица в Страсбург ще бъде направено устно запитване относно разходите по променяте на процедурата. Аз е, искам да чуя какво ще каже съвета, тъй като различните процедури различните, и различията в държавите членки води до дисбаланса. А важно е парламента да се да настоява тези важни досиета да бъдат е, разгледани, внесени, защото в крайна сметка имаме един много важен срок, който трябва да спазиме. Това е 2012 година. И още веднъж благодаря на господина Гойом за свършената работа, госпожа Флотър и след това господин Трендафилис. Благодаря. Бих искал да благодаря на госпожа Гийом. Радвам се, че имаме такъв вним отговорен докладчик, който много добре разбира какво още ми може да се направи преди да създадем една последователна цялостна европейска система. В, в, в доклада има много нови идеи, свързани по-специално с разликата между компетентни органи и решаващи органи, правото на членовете на семейството, факта, че ищеца трябва да получи отговор в, на език, който разбира, а не който се смята, че разбира само, обжалването от страна на семейството, както всички тези нови елементи, които е, са включени в измененията на госпожа Гиом, са отлични и ние ги подкрепяме. Бихме могли дори да направим крачка напред по някои проблеми или по някои точки, т.е. възможността за неправителствените организации да участват от самото начало, а не чак след разрешение от държавите членки. Също така съдебната помощ е, в никакъв случай не може да бъде за сметка и заплатена от искащия убежище. И и когато има някакво съмнение, то винаги решението да се взема с, по-скоро в интерес на ищеца. Така че някои от предложенията на, на съвета бяха абсолютно е, не, е, безотгов, безотговорни, неиздържани и мисля, че е, нашата интервенция, наша, нашата намеса трябва да накара съвета е, да си признае това е, доколкото разбрах, ще има устно запитване и това ще бъде много добре. И имаме интереса да убедиме съвета в правотата на нашето решение, на нашия подход, господин Трендафилидис. Искам също да подкрепя госпожа Гийом и да я поздравя за изключително от е, усилия по този много труден материал. Освен това, Наистина искам да подчертая в какъв дух на сътрудничество се провеждаха срещите с докладчиците в Сянка, както общо, така и по индивидуално. Напълно съм съгласен с разликата в дефинирането на компетентни и решаващи власти. Важно е да се ползва правна помощ, когато се разработват документите. По отношение на интервюто също е необходимо да се вземат конкретните мерки и решения. А, при, по отношение на заличаването на а, членовете, свързани с а, държавите членки и техните отговорности, съм напълно съгласен с казаното от докладчика или съвсем накратко, напълно подкрепям този доклад, който абсолютно отразява дискусиите, които сме водили заедно. Благодаря. Благодаря, госпожа Холмайер. Благодаря. Искам да благодаря на госпожа Гион за доклада и за всички контакти, която, които имаше с нас, е, които протекаха в абсолютно професионална атмосфера. Въпроса с отдаването на убежище и миграцията ще ни занимава още време, защото сме предвидели различни директиви. Те се отнасят и до борбата с бедността, за неравенството в редица държави и мисля, че тези проблеми ще продължават да ни преследват и ще останат предизвикателства за дълго време. Аз съм особено доволна от факта, че госпожа Гийом набляга на положението на искащите отбежите, когато се когато имат съпруги, когато или или когато са малолетни и са а, а, обвързани в брак, а, трябва да се отчита това специфично положение и те да могат да се ползват от специализирана правна помощ, в която да се отчитат именно техните специфични потребности. Затова подкрепям това предложение. И подобно на госпожа Гийом, малко ме притеснява предложението на комисията а, защото някои процедури има пропуски и когато се споменават високите а, разходи, а, искам да кажа, че, например, в Гърция високите разходи не се дължаха на това, че самата процедура не е ефикасна, защото броя на незаконно пристигналите мигранти в страната е, използваха незаконни средства е, и не желаяха да поискат убежище по официален път. Бяха пристигнали в Гърция, както казах, незаконно, просто за да минат в друга държава оттам. там. И по... Както виждате в, в някои случаи, в такива случаи, това са хора, които търсят по-добро положение. А, да, ще се опитам да приключа. Но това е все пак първи дебат. А, не можете ли да, да побързате? Искам да говоря две минути не мога да кажа, да кажа всичко. Не бързаме. Опитваме, опитвам се да съм справедлива а, с всички, но в крайна сметка така ще стане несправедлив. Добре, ще... Казвам, че просто не е справедливо по този начин. Ich habe in Bezug auf das Thema kostenloser а, искам да довърша мисълта си. А, а, както казах, притесняват ме някои а, незадължителни процедури. Имаше случаи, когато не може да се приложи ускорена процедура. Има и други проблеми. Например, с а, дефиницията а, искащ убежище, който не трябва да е гражданин на държава членка, но има протокола АСНАР, в който се предвижда, ако някой ако някое лице иска убежище в друга държава от държава членка на Европейския съюз и е, е идва от една държава членка. Това не може да стане, защото във всичките 27 държави членки правата на човека са защитени. Освен това, се питам и за отхвърлянето на молбите и проблемите с медицинския преглед а и е, принципа за предоставянето на доказателства. След 6 месеца държавата членка трябва да докаже, че искащи обежище наистина се нуждае от закрил. Според мен не искащи обежище трябва да доказва това. Държавата трябва да намери необходимата информация. А също така е проблем на въпроса с предоставянето на доказателства. Благодаря, че ме изслуша. Наистина това е една много важна тема. това е първият дебат. Е, когато обаче се споразумяхме за две минути време на изказване, мисля, че не, не е редно да се сърдим, когато не спазваме това време. Госпожа Хирш. Благодаря. Мисля, че имахме добър дебат, работехме в чудесно сътрудничество с докладчика. Разбира се, че трябва да обсъждаме още средица аспекти на текста, вече внесахме изменения, но е, е хубаво, че работим успоредно по тези теми. Убежище, иммиграция. Искаме да уеднаквим понятията по всички теми, за да може после да не се получат някои разминавания в тълкуването а, на, а, и да се различа в дефинициите. Ние подкрепяме тази директива за. Е, е, по отношение на процедурата за предоставяне или отнемане на международна закрила, е, защото всички ще спечелят от е, това. Приемащите държави ще се възползват ще, от внесената яснота. Това ще е в полза и на искащите убежище и ще се избегне възможността да бъдат задържани в центрове за задържане по 2-3 години в дадена държава и накрая да получат отказ. Така процедурата ще стане по-ясна, по-стегната, може би ще струва по-скъпо в краткосрочен план, но смятам, че в дългосрочен план една добра, ефикасна процедура ще е по-рентабилна. Много често се спъваме в този проблем с разходите. Искам освен това да подчертая, че ако, като, ако признаваме процедурата за даване на убежище, трябва да сме справедливи. А, не да, да, го, да, да се обявим, че защищаваме обежището и същевременно през задната врата да ги изхвърляме. Трябва да ясно да заявим нашето послание на съвета, че сме за даването на убежище от страна на Европейския съюз и на поемане на последиците. Благодаря, госпожа Хиреш. И сега се обръщам към представителите на комисията, госпожа Георг, господин Конт. Благодаря, госпожо председател. Първо бих искала да благодаря на докладчика Силви Гийом за проекто доклада. Мисля, че тя отлично обобщи основните, ключовите елементи на предложенията на комисията. Ние многократно сме обсъждали това и с нея през есента. Ние сме обяснили мотивите за нашето предложение. Същевременно направихме оценка на директивата. Тази оценка бе публикувана публикувана през септември и тя служи за основа на цялото ни предложение. Е, търсиме повече ефективност, по-бърза процедура, по-последователна процедура и по-бързо реагиране. За това е, благодаря на всички предложения, които са по, така, по посока на качеството. Разбира се, проблема с цената и рентабилността ще бъде повдигната другата седмица и ще говорим за това в пленарна зала. Както казах, ние е, приехме да, внес, да внесеме едно е, предложение с изменения преди е, полското председателство. В съвета наистина се сблъскваме с големи трудности и за това е необходимо да разполагаме с мнението на парламента който може да бъде наистина двигател и да направи известни промени в предложението. Така, сега. Проекто доклада на госпожа Гион подкрепя много от предложенията на комисията в някои области или по някои теми. Дори ние като комисия се сблъскваме с известни проблеми. Протокол Аснар, например директивата трябва да се е, отнася до е, граждани от е, трети страни по силата на член 78 от е, договора на Европейския съюз. Също така, някои правителства биха искали да засилят и увеличат процедурните гаранции, като като това ще бъде повече от решенията взети от съда в Люксембург и Страсбург, т.е. под повече от юриспруденцията. Госпожа Гийом сега. Благодаря ви за изказванията. Ще спазим и срока в графика днеска. А, знаем, че комисията иска в срок от 6 месеца, считано от сега, да предложи новите, да направи новите си предложения по този текст, за преразглеждането на текста, промените в него и да опрости един малко сложен текст, за да може да се деблокират и преговорите с съвет. Аз Споделям редица отказаното тук. Искам да бъда ясна. Това не пречи парламента да поеме своята отговорност. Напротив, ние ще е, участваме пълноценно като законодателен орган в този процес. Това е въпрос на амбиции. Не трябва да вдигаме ръце, защото степента е, на закрила на тези, които се нуждаят от нея, както и всички неясни процедурни финансови въпроси в държавите членки трябва да бъдат решени и ние трябва да реагираме. Знам, че целта е амбициозна, но а, честно да ви кажа, за да спазим сроковете, трябва да спазим сроковете, но не да претупаме текста. А, да сведем нещата под един общ знаменател и е, се надявам, че ролята на парламента ще бъде решаваща в е, хода на преговори от, от сега нататък. Благодаря. Припомням на колегите, както вече казах, срока за внасяне на изменение е 20 януари, 12 часа. И сега минаваме към точка 7 от дневния ред. Минимални стандарти за признаване и правното положение на гражданите на трети държави или лицата без гражданство, като лица, на които е предоставена международна закрила и относно съдържанието на предоставената закрила. Госпожа Ламберт е докладчик. Тя организира второ заседание с докладчиците в Сянка за да постигне компромиси и за да така се получи обща картина за глас, глас, гласуването през януари. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да благодаря на докладчиците в Сянка за заседанието през декември. Ние не сме разглеждали специално измененията по съдържанието. Вероятно си спомняте, че тук става въпрос за две конкретни неща. А именно квалификациите, хуманитарния процес като цяло и самото съдържание на тази дейност. И така, Основният акцент е тези различия да бъдат е, преодолени по отношение на член 9 за търсещите убежище, унези, които по смисъла на член 15 са застрашени или пък случаите, когато са преследвани. Разглеждахме измененията и как да се направи разликата между тези две групи. Със сигурност, когато водихме нашата дискусия, макар и кратко, при внасянето на първите изменения, тогава само с 10 минути разполагахме, но казахме, че в крайна сметка целта е да разгледаме онези от тях, които съответстват на преработката и тази редакция, и много внимателно трябва да обсъдим и онези, които излизат извън приложното поле. Трябва наистина да се приемат е, онези, които са подкрепени действително от политическите партии в нашата комисия. След малко ще се спра на някои от тези аспекти. И изглежда ще има известни възможности за споразумение между политическите групи по отношение на 20.3, например, уязвимите групи, общите правила 67-68 изменение, компромис 2. Вероятно ще се спрем на това, което е в най-добър интерес на детето. След това ще разгледаме и член 5 и дискусии ще водим по отношение на мерките за интеграции 34 точка и точка от е, преамбюла 39. Наистина държавите членки следва да бъдат в състояние да направят нужното предложение. Не може да има ясно и твърдо изискване. Необходимо да се разгледа възможност, да се разгледат възможност, възможностите, които съществуват, когато става въпрос за хуманитарна помощ. Всичко това трябва да бъде много ясно уточнено, когато се говори за интеграция и разбира се, интеграцията като мярка трябва да се въвежда максимално рано. Някои от Проблемите са свързани с редица предложени изменения 26-27, например, свързани с точки от преамблюла, както и текста по-нататък. Все още не сме имали възможност подробно да разгледаме на срещата с чистите в Сянка са теми, които, е, разбира се, излизат като възможности за мерки. Преди малко дискутирахме някои от е, тези аспекти по отношение на доклада, по който госпожа Гиом е докладчик. Има редица изменения 30, 39, 32, 34 които разглеждат въпросите с а, непълнолетни, които имат свое семейство. Когато говорим за членове за семейството, става въпрос за онези представители на семейство, които по-настоящем са на територията на страната, когато се повдига въпроса за хуманитарна помощ и въобще помощ и закрила в съответната държава членка. Различни са становищата от различните членове на комисията. Ще бъде интересно наистина да чуем всички становища. Нужно е дефиницията да бъде максимално ясна и кратка. Що се отнася до женените непълнолетни, бройката обикновено е малка, но наистина не искаме в крайна сметка млади хора да бъдат изоставени извън закрила поради факта, че те са е, е, женени. Важно е да имаме предвид тяхната възраст. Това са редица затруднения, с които се сблъскваме, но ще бъде много интересно да чуем вашата гледна точка. По отношение на седма точка, защитата 46 също 52 са гласовете. А, има интересно тълкуване по отношение на държавите членки, които могат да действат като фактори в закрилата. Има редица изменения, в които се разглеждат въпроси за квалификация, ако мога така да кажа, какви други органи и власти могат да бъдат е, е, считани за активни участници в процеса на закрила. Трябва да се уточни тук фразата, езика и редакцията е, Разбира се, необходимо да се намери компромис между 53 и 54. Това са измененията, които имам предвид. Следващите изменения, които са предложени, са свързани с въпроси, които не са в преработения вариант, свързани с 5-3, 44-45 на Ламбренидис и други колеги. когато става въпрос, че държавите, когато има предоставена защита на граждани, намиращи се на територията на Европейския съюз. По отношение на приложното поле, важно е да знаем дали се разглеждаме всякакви случаи или само граждани на трети страни, които подлежат на закрила. Това е 34-то изменение на госпожа Гион. И така, наистина ще бъде много интересно да изслушам вашето мнение. Не съм изборила всичките изменения, те са общо 106 но ако имате конкретни въпроси по нещо, което и не съм споменала, моля ви задайте ги или пък, разбира се, в друг случай с удоволствие ще ви слушам. Благодаря ви. Председателката, благодаря. Имам две заявки за изказване до момента. Никой друг не желая думата, така ли? Добре, вече три са исканията. Благодаря ви. Госпожа Викстрем. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на госпожа Ламбърт за вложените усилия в това досие, както и за холистичния и подход, когато става въпрос за този пакет от актове по отношение на обежището. Мисля, че е важно да вървим напред по тези документи, както и по други, разбира се. Искам да подчертая някои изменения, които госпожа Ламберт не засегна в своето изказване. С колеги предложих изменения за правото на децата по смисъла на конвенцията за правата на децата. Освен това предложих държавите членки да предоставят обучение по, раз... по чужд язик, за да могат да подкрепят детето в адаптацията. Също така необходимо е да се разглеждат и основните закони е, в смисъла на демокрацията, човешките права, равнопоставеност, права, задължения за всички, разбира се, от перспективата на Европейския съюз. Така че искам да насоча вашето внимание към това малко изменение, което обаче според мен е много значимо, що се отнася до интеграцията. Благодаря, госпожа Ромеро Лопес. Gracias, Благодаря. Искам и аз да благодаря на госпожа Ламбърт за положените от нея усилия. Тази директива, заедно с предишната, която обсъждахме, влиза в рамките на един общ пакет – по който трябва да се постигне споразумение между различните политически групи. Няма да се връщам на предишната, но в случая с тази директива понякога позициите на различните фракции са доста различни. Трудно е да се стигне до общо виждане, защото целите на директивата и предложението на комисията са много амбициозни. Пре разглеждането на съдържанието на законодателството за международна защита, статута на беж... беженец. Това са все много амбициозни намерения. Има изменения, но проблема всъщност, основният проблем е в това, че не сме стигнали до общо виждане. Днес има различни тълкования на Женевската конвенция за беженците. Това тълкуване е много стриктно. Казвам ви го, защото се връщам от един беженски лагер в Малта е, е, и, посет... и в единия от тях, като съм посетила 3-4, има 700 беженци, имаше само едно либийско и едно етиопско семейство, на които бяха дали статута беженци. Другите имаха е, права на закрила. Повечето идваха от Сомалия. Бяха избягали от Сомали... Сомалия. и те не, за тях няма а, риск а, да бъдат арестувани при пристигането, защото това не са политически беженци, това са беженци, а, хора, които бягат от войната. И, е, друг, а, голяма част идваха също от Судан. И много често си даваме сметка, когато отидем на място в лагерите, си даваме сметка, че иначе не можем да осъзнаем мащабите на този проблем. трябва да съберем информация за а, особено за страни, първите приемащи страни в Средиземноморския басейн, за да а, видим по какъв начин най-удачно можем да решим проблемите с бежанците, с кандидатите за уба, а, убежище. Когато те имат достатъчно пари да си купят самолетен билет отиват в мечтаната страна, например в Швеция, но са примерно да спрат в Малта. И много често някои от тях са връщани по 5-6 пъти. А, а, това не, не, не са винаги економически е, иммигранти които просто са незаконно мигранти, преминавайки границата. Не винаги е така. Трябва много добре да размислим и да отчетем нюансите, защото проблема никак не е маловажен. Това е, е съществен проблем. Какво да правим с тези 2500 души, които в момента се намират в Малта, други, които са в Гърция? Нямаме точни данни за техния брой и какво да направят, как да, да държавите членки да възприемат една обща солидарна политика. Госпожа Хормайер. Благодаря, госпожо председател. Аз този път няма да говоря толкова дълго. Първо искам да благодаря на Джейн Ламбърт за много положителните, конструктивни дебати, които проведахме. Опитахме се да намериме решение на съществени въпроси, но искам да привлеча вниманието ви върху един проблем. Става дума за санитарната закрила, където тя трябва да бъде практикувана в страната по происход. Но нека не забравяме, че в различните, в 27 държави членки, системите на здравоопазване са много различни. Сега тук не можем, разбира се, да хармонизираме изцяло, но трябва да имаме дефиниция или да установиме е, минимални стандарти, минимални норми, норми за е, лечение или за медицински, е, медицински услуги за тези хора. Тъй като, как, както, как, както както казах, системите са абсолютно различни. Е, в някои случаи е, може дори в, няко, в, в, в, някои, в някои страни е, тези граждани могат да получат огромно количество грижи, включително и трансплантиране на орган, докато в страни, като в Испания, например, а са страни като Испания и Австрия, на практи... Е, е, е, Германия и Австрия, извинете, не получават практически никакви грижи, нямат право на нищо. Така че трябва да има някакво еднаквяване. Що се отнася до е, семейството и е, трябва да имаме обща дефиниция, защото властите понякога имат доста различни е, дефиниции на, е, на понятието семейство. Така че трябва да имаме точно определена дефиниция какво е семейство, за да няма различно приложение и тълкуване в различните държави членки. Не става дума за директива за събиране на семействата, за групиране на семействата, става дума за е, на директива за е, е, закрила. Също, също така трябва да има точна дефиниция за е, допълнителната закрила и закрилата по силата на Женевската конвенция, защото нека не забравяме, че тази директива ще, ще, ще действа още много време и още нещо. Нашата е, испанска колега повдигна въпроса, но трябва да помислиме и как да помогнем на държавите, които са е, най-пряко засегнати от това е, някаква административна помощ за цел намиране на някакво раз, разумно решение и несправяне при е, пристигане на голям брой мигранти. И включително а, нека не, нека не, не забравяме, че в, а, има, има, има много сложни проблеми. Ето, нека не забравяме, че в момента има 150 хиляди търсещи убежища, които са на границата между Турция и а, Гърция. Трябва нещо да се намери като решение. Благодаря. Искам и аз да отправя своята благодарност към докладчика, госпожа Ламбърт. Ние сме много дълго обсъждахме различните дефиниции, различните аспекти на текста. Е, преразглеждането е изключително важно. Има много важни елементи, които трябва да обсъдим по отношение на тази директора. Има два е, различни вида статут. Как да бъдат обединени, да бъдат обединени те, за да е, статута беженеца и допълнителния статут, който ползващ международна защита. Като видим какво се е случило до сега в държавите членки, ще видим, че а, по доста различен начин а, се процедира. Дава се статута беженец а, или друг за статута ползващ международна защита по съвсем различни критерии и трябва да се хармонизират принципите, както на пазара на труда за да може е, тези лица да имат е, пълноправен достъп до пазара на труда. Това включва мерки за интегриране, мерки за научаване на езика и така нататък. Е, няма значение какъв ще бъде срока на пребиваване или причините, по които въпросното лице иска да пребивава в тази страна. Трябва да бъдат обединени тези два статута, защото иначе се получават някои нежелнателни последици. Да кажем, дадено лице се признава само за беженец и а, не, но не се знае има ли или няма право на международна защита. А, така че трябва да отчетем всичко, което, всички проблеми, които са се срещали до сега. Нещо съществено също това е достъпа до пазара на труда. Опита, който сме натрупали в областта на интеграцията на иммигрантите, е, показва, че ако бъдат интегрирани на пазара на труда, хората много по-бързо научават езика, отколкото ако бъдат задържани в центрове, където получават социални помощи трябва бързо да им бъде предоставен достъп до пазара на труда, като мярка за интегрирането им. Друг елемент, който искам да подчертая е всъщност дали е необходимо да има взаимно признаване от страна на държавите членки за, на, иска, на статута искащ убежище, предвид съществуващите различия. Мисля, че това трябва да се отнася по-скоро до третите страни. Благодаря. Желая ли някой друг думата? В такъв случай задавам въпрос от името на двама колеги, които по-рано внесеха изменение. След това ще дам думата на комисията и на докладчика. Какво мислите за 63-то изменение? Това е въпрос към докладчика. Относно сексуалната ориентация. Основания, които се тълкуват по различен начин от различните държави членки. Знае, че една държава членка подлага хората на наистина унижаващи тестове, за да демонстрира сексуалната им ориентация. Няма да ви кажа какво правя точно и кои са тези държави членки, но това наистина е а, много ужасяваща информация. Държавите членки могат ли да дефинират социални групи въз основа сексуална ориентация? Това е въпросът ми към вас. Госпожа Гар или господин или мис, господин или госпожа Патраско не зная. Тук документа не ми помага. Благодаря, председател. Е искам да благодаря на всички изказали се за коментарите и да дам а, отговор на някои от въпросите и да кажа, че се надявам през на този, това 6 месече двата законодателни органа в сътрудничество под хунгарското председателство ще успеят да постигнат споразумение на, от техническо, в техническо отношение има напредък в съвета и се надяваме, че през следващите месеци това ще позволи е, да им, заедно и с, с становището на парламента да напреднем в рамките на три странните преговори и да в разумен и бърз срок да а, стигнем до общото предложение. Благодаря. Благодаря, госпожа Ламбърт. Имате думата. Благодаря. Благодаря на всички за мнението и коментарите. Господин Лопес ни напомня колко важно е всъщност този пакет за даване на обежище да заработи и необходимо наистина системно да се прилага от държавите членки. А, не става въпрос да е само за спазване на Женевската конвенция, 15 член от директивата за квалификациите също покрива някои от обстоятелствата, за които вие говорихте. Така че наистина съществуват тези два аспекта и групи. Нещата са много ясни. Наистина необходимо е да се постигне решение, при което хората ще получат максимално помощ, а не просто да се опитваме да ги вкараме в някакви съществуващи рамки или статут. Необходимо е да се повиши статута, вместо да се използва обратния подход, да се вкарат хората в него. Що се отнася от до повдигнатите редица проблеми, мога да кажа следното. Да, здравеопазването е аспект, който ние разглеждаме, това е един наистина въпрос, който следва да бъде разгледан така, че да се отговори на потребностите на отделните лица. Много важно е какво се има предвид, когато се говори за предоставяне. Това е и те, думата, която е записана в текста. Дали всъщност държавите членки изпълняват онова, което което е предписано. Има споразумение по отношение на въпроса, свързан с е, децата, между докладчиците в е, е, Сянка, по отношение на точката, предложенията и точката от преамбюла. Остава обаче да изчистим редакцията в някои от предоставените изменения. 104, например, интеграция и език тук можем да постигнем споразумение помежду си и този въпрос е повдигнат. Зная докладчиците в сянка за какво точно става въпрос. По отношение на казаното за семейството, да, тук нямаме общо съгласие за дефинициите и какво ще правим но поне има разбиране, че ни е нужно това съгласие, що се отнася до редицата мерки в пакета за даване на предоставяне на обежище. По отношение на конкретния въпрос, е, по отношение на изменение 63 в текста се засяга въпроса, че държавата происход всъщност е, трябва да предоставя информация дали групата е риск, е, предоставя, представлява риск или не. Така че ако сте от САЩ, може би там няма да гледат на вас, че сте носител на голям риск, ако происхода ви е Ямайка. В този смисъл езикът не е задължителен за да може винаги да ви считат за част от група в риск. Важно е какво е положението по отношение на държавата по происход. Това е изменение, между другото, което е залегнало и в преработения документ. Необходимо е да разчитаме с високо качествена информация от държавата от происход, но тази информация не трябва да остане някъде на някаква лавица, без да бъде използвана съответно. Това е въпрос, който мога да... Това е отговора, който мога да дам по отношение на въпроса ви по смисъла на член на предложение 63-то. С удоволствие ще отговоря на другите въпроси в последствие. По отношение на графика, времевия график. Може би ще бъде полезно, когато се гласува комисията да има предвид компромисни изменения е, края на януари, за да може евентуално да се гласува следващата седмица февруари, ако разбира се членовете на комисията са съгласни с този график. А също така и председателството би трябвало да се съгласи с това предложение. Благодаря. Ако нямате наистина сериозно мнение против, аз бих предложила да следваме предложението от вас. Съгласни ли сте? Следователно, в края на януари разглеждаме измененията с е, гласуване в февруари. Първо и ориентировачно. Добре. И така приключваме с тази точка. И преду, преминаваме към осма точка. Малко преди е, графика ни. Някои от колегите, които ще вземат думата са тук. Е, ако колегата Босотил е съгласен, можем да продължим веднага с следващата точка. Председателството ще бъде поето от госпожа Гън, защото аз ще отида на заседанието на друга комисия. Така че е, става въпрос за освобождаване и изпълнение на бюджет 2009 година. Докладчик е господин Бусатил. Шест е, мнения, становища трябва да бъдат подготвени от нашата комисия. Много моля излизащите от залата да излизат тихо. Sorry, I've lost my concentration. We are responsible. да разконцентрирах се. Значи ние трябва да подготвиме 6 проекто мнения за комисията по бюджета. Ние сме, отговаряме, значи, за Агенцията по основните права, Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомани, Фронтекс, Европейския полицейски колеж. Така че, много ви моля, ако искате да си говорите, излезте извън залата. Благодаря ви. Така че поканихме директорите на тези пет агенции да участват в нашата дискусия, да присъстват на нашето заседание. Не знам дали някой от тях е вече тук, но господин Маналополос, Агенция по основни права, господин Куц, господин Ярас, изпълнителен директор на Eurojust, директора на СЕПОЛ и директора на Фронтекс. А сега давам думата на господин Босотил, докладчика, който ще представи документа, който трябва да обсъждаме и след това ще го обсъждаме, ще поискаме отговор от комисията, ако искат представителите на агенциите да вземат думата срока за внасене на изменение е 3 февруари. Това ми се струва малко кратичко, ама нямаме друг избор. А гласуването в нашата комисия ще стане на 28 февруари. Господин Бозотил, благодаря ви, госпожо председател. Работният документ третира петте агенции, които, чиято дейност е в а, рамките на нашите правомощия и бюджета, свързан с а, правосъдие и вътрешни работи. Моите предложения са много прости. Аз показах на колегите заключението на Сметната палата за всяка една отделна агенция. След това и след това също така отговора на всяка агенция до а, Сметната палата и след това а, аз а, така зададах ни допълнителни въпроси, така че днес Просто искам да чуя от всяка една отделна агенция, както и от комисията, отговорите на допълнителните въпроси, които им отправих, за да помогна на тези, които не са прочели работния документ, да разберат нещата. аз може би трябва да ви спомена някой от а, а, откази от отговорите на а, Сметната палата, но вие, вие решете. Да, не знам, може би първо трябва да зададем въпросите и да, да помолиме всяка агенция да отговори на всеки конкретен въпрос. Вие кажете, госпожо председател, трудно ми е да ви кажа какво точно трябва да направим. Е, мисля, че вашето предложение е добре. Не, не всички са сред нас, така че можем да, да разгледаме всяка една агенция по-отделно. Заместник директора на СИПОЛ все още не е сред нас, другите са тук, така че може би вие решете в какъв ред да ги да започнем. Добре, тогава въпросите до комисията. А комисията е няма. Така че да започнем с Юроджаст. Комисията, прима ли представител на комисията? Добре дошъл. Добре дошли на представителите на комисията. Съблечете си пълтото, поемете си дъх. Well, I... Докато представителя на комисията си поеме дъх, аз се обръщам към Евроджуст. Става дума за доклади 2007-2008 има много висок процент незаети е, работни места 33-36%, докато 2000, за 2009 година не е пък създаден а, програма за набиране на персонал. Какви са проблемите за набиране на персонал, питам аз Евроджуста. И а, при с, а, така, с, не, не, с недостиг на персонал смятате ли, че успявате да си свършите работа? Що се отнася до подбора на а, личния състав, какво какво стана с договорите, които подписвате по отделните процедури, защото смет, сметната палата смята, че някои от кандидатите са подбрани по а, не а, законосообразни критерии. Имам госпожа Келър иска да каже нещо. Искате да дадете въпрос към Евроджуст? Не, тогава давам думата на представителя на Евроюст, господин Хан Дяга, който е изпълнителен директор на Евроюст. Имате думата. Добър ден, казва се Ханс Ярен и аз ще се опитам максимално кратко да ви отговоря на въпроса. Защо има трудности при а, наемане на персонал? Ние работим в много конкурентна среда. И фактът, че има само определен брой временно заети служители срещу малък брой на постоянно място, ни затруднява. Трябва да призная освен това, че липсва и е, добро стратегическо планиране в областта на човешките ресурси. Друго обяснение може да бъде и факта, че установихме необходимо да работим по-последователно при набирането на персонал – трябва да работим паралелно. Сега вече а, това се предприема. Въпросът е свързан също и с плана дали се изпълнява за наймане на работа. Да, от 2010 година имаме такъв план и а, ще получим последни данни. 2009 година 185 са позициите, от които 2009 141 са заети, 44 свободни. Това е високо ниво, съгласни сме. 2010 година 185 позиции, от които 163 са заети, което означава че остават 22 свободни места. 50% се намаляват свободните места. Въпросът е поставен следния вид. Дали Евроюз ще си изпълнява задачите? Да, ние сме убедени, че се изпълняваме задачите. Разбира се, стремим се и да подобрим вътрешните си процедурни правила. Какво ще се случи, когато приключат договорите? Трябва да призная, че нищо няма какво да се случи поради правни основания, защото тези договори са приключили. Вече е, пробационният период е приключил успешно, така че няма какво да се случи в Евроюст по този, в този аспект и няма някакви конкретни е, проблеми и нужди в този смисъл. Благодаря. Господин докладчик, удовлетворен ли сте? Благодаря. Не напълно с последната бележка. Защото Евроюст все още има хора, които се назначават в последствие на процедури, които не са регулярни. Така че а, е, ние ще трябва да правим своите заключения въз основа на този отговор. По принцип, иначе съм удовлетворен. Разбира се, когато а, е, други колеги желаят да зададат въпрос към агенциите, а, мисля, че това би трябвало да се случи при положение, че имат желание. Бих искал да се върна сега отново към комисията. 2009 година нивото на изпълнение на ангажименти е 97.7%, което се е увеличило от 2008 година насам а нивото на изпълнение 89.6%, е което също е увеличение спрямо 2008. Но нивото за е, прекратяване е 85% е доста високо. Въпросът ми е как различните е, фондове и програми всъщност се изпълняват 2009 година. Ще бъде ли възможно, в частност, да получим по-голяма информация за вътрешните и външните фондове, когато има доклад за средносрочното изпълнение в, в областта. Те ще бъдат ли наличност? Между другото, имаме обещание това да се случи. Конкретно, по отношение на the funds devoted to SIS2 Uh, uh, Системата за ШИС, искам да знае как точно стоят въпроса с, с е, е, разходване на средствата и защо нивото за е, отмяна на плащанията, преустановяване на плащанията е толкова високо. На какво се дължи това? Това са въпросите ми към комисията. Те, разбира се, са ги получили в писмен вид, така че се надявам, че ще могат сега да отговорят. Председателя, благодаря. Преди да дам думата на комисията, аз бих искала да кажа, че пред, предавам председателството на госпожа Гюнц. Надявам се, че всички сега от комисията представители са удобно а, настанени в залата, за да могат да дадат своя отговор. Господин Клас, сега ли си желаете да зададете въпроса или след комисията, когато тя дадат отговор? Благодаря. Господин Босотил, приключил ли е? Първо комисията, след това продължаваме с агенциите. Благодаря. Okay, thank you. I'm Stephanie Carillon. Благодаря, аз съм Стефани Карион от Генерална дирекция е, правосъдие и вътрешни работи. По отношение на въпросите, които са повдигнати, първо, искам да кажа следното. Като четем доклада от Сметната палата, ние сме относително доволни от него, защото не забелязваме сериозни проблеми. Виждам това и от вашите въпроси също така. По отношение на темповете на изпълнение – е, желаете конкретни е, данни за нивото на съответните кредити, е, ангажименти, плащания. Това ли искате да получите като информация? Най-големия дял от нашия, нашите разходи 98-99 до 100% се колебая тези, е, този темп по отношение на е, бюджетни е, кредити и съответно плащания по отношение на фондовете за споделено управление. А, между другото, това се отнася също така и за вътрешните и външните фондове, които вие а, засегнахте. Това означава, че ние наваксвахме забавянето от 2008 година. Що се отнася до средносрочната оценка? През първата половина на 2011 година очакваме данните. Ще ги получим в първото полугодие, първата, по време на първото 6 месече. Имахте въпрос по отношение на 6.2. 2 До каква степен сме достигнали с изпълнението? Кредити, ангаж, ангажименти, плащания. Около 72-73% са. Това отразява факта, че наистина имахме технически проблеми по отношение на шис 2009 година, както вероятно знаете. И това е отразено в съответния годишен доклад 2009 година. Имаме забавени плащания. По отношение нивото на канцелирани плащания 8,5% основно 44 милиона всъщност е сумата общо и голяма част е свързано с голяма система информационна. Това мога да кажа по отношение на плащанията. Също така и голям дял а, е за агенциите. 22 милиона общо, 10 от Frontex, 4,5 от FAE 7 милиона Европейски полицейски колеж. Така че общо 22 милиона от агенциите. По-малки проблеми съществуват. По отношение на прякото управление, превенция и борба срещу престъпността. Това е. Надявам се, че отговорих на всичките ви въпроси. Ако имате още, готова съм да отговоря. Благодаря ви. Искам да се върна на въпроса за спрените плащания. Не можах точно да разбера каква е общата процента. 8,5% представлява какъв дял, какви милиони евро. И освен това искам да попитам какъв процент от бюджета за СЕПОЛ съставлява тези 7 милиона, които вие казахте, че са спрени. Само един, една минута, за да мога да, да уточня и ще ви кажа. Е, докато чакаме комисията да изчисли процентите, можем да преминем към следващия доклад, към следващата агенция и след това ще ви дадем думата е, отново. Докато чакаме да си изчислите отговор. It was a difficult question, I say. Това е труден въпрос, доколкото разбирам. Е, не, не е толкова трудно, бе, просто не разполагам с цифрите и не искам да ви дам погрешни, прогрешен отговор. А, защото кан- канцелирането е за 2009, но и за 2008 така че трябва да направим разбивката. Ще пре, преизчисля и ще ви кажа после. Благодаря, госпожо председател. Мога ли да попитам а, комисията и агенциите да ни изпратят отговорите в писмен вид, както ние им спратихме въпросите в писмен вид, за да могат колегите да разполагат с писмени отговори, за да не да ни хъбиме много време, защото не можем да навлизаме в подробности за всичко. Така, сега минаваме към следващата агенция. Става дума Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомани. Съгласно доклада на Сметната палата, 338 хиляди евро са използвани за административни разходи. Това е 36%. Аз питам агенцията какво ще направи, за да използва по по-ефективен начин средствата, които си се отделят. И да попитам също центъра предвид това, че получихте средства от управлението на Центъра за превод? Ком, комисията препотвърди ли факта, че, че това е, че те за, за какво точно служат тази средства и ще има ли просто а, така прозрачност по а, движението. Аз питам, обръщам се сега към а, членовете на комисията. Имате ли някакви други въпроси към агенцията, преди да дам думата на председателя на агенцията, директора на агенцията да отговори. Благодаря, госпожо председател що се отнася до въпросите свързани с средствата, използвани за административни разходи. Това са 339 000, които са извън бюджетни. Това не е 26%, а 2% от общия бюджет. А 26% процента са за чисто административни цели, а 74% са а, заради проблеми свързани с, с сградата. Имахме проблеми с, а, с, с, с а, собственика на сградата. Можахме да се нанесем в последния момент. Така че нашите а, началници на отдели и а, другите отговорни лица ще извършат необхо, необходимия анализ, за да избегнат в бъдеще а, проблемите. Същевременно организирахме обучение за а, кадрите, както и а, нанехме допълнителен персонал, който е компетентен. Що се отнася до връщането на средства от страна на Центъра за превод. На практика се оказа, че просто извършеният труд е по-ефтин от предвиденото и аз считам, че тези средства са всъщност вътрешни е, средства по силата на член 93 от финансовия правилник. И ако гледате насоките на комисията, има така едно много а, широко тълкуване на а, този член. Там се казва, че това може да се отнася и за средства, които се появяват на по-късен етап. Е, просто става дума, че предварително е, е направено едно изчисление от страна на центъра за превод. Впоследствие се оказва, че труда струва по-ефтино. Така че аз не смятам, че това наистина е някакъв проблем. До сега комисията не е реагирала по този въпрос. Но смятам, че Комисията ще разгледа този проблем в контекста на преразглеждането на финансовите правилници за агенциите и съм готов да отговоря на допълнителни въпроси, ако има такива. Благодаря, господин Бозотил. Има ли други въпроси? А вие доволен ли сте от отговора? Може би комисията ще могат да потвърдят е, това становище, изразено от агенцията или не? Председателката. Да, благодаря. Комисията има думата. Наистина, този въпрос е, се повдига от различни агенции. Изглежда че позицията на комисията, която току-що получих, е, че становището на Сметната палата е правилно и следователно информацията, свързана с Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомания, следва да бъде по-нататък класифицирана информация. Разбира се, въпросът с върнатите средства няма, не са големи, няма да доведат до голям проблем. Благодаря. Значи можем, ако вие приемате това, да продължим нататък. Да, благодаря. Искам да продължа с Frontex. Искам да попитам по отношение пренесените средства. Защо толкова големи са е, пренесените суми и е, прекратеното плащане? Коя част от дейността на агенцията е повлияна от този факт? Как агенцията подобрява своето функциониране и какви мерки са предприяти? Дали вече всичко това се извършва и какви са последствията, имайки предвид прегледа на дейността на агенцията, която предстои? Това са въпроси към господин Лайконен. Преди да получим отговора, искам да попитам всички колеги, имате ли а, е, други допълнителни въпроси? Да, по отношение на казано всичкото, всичките тези въпроси, искам да добавя следния. Дали предвид това пренасяне на средства от една година към друга, е, може да се предвиди дали всички средства ще бъдат освоени или пък са прекалено много? по отношение на свободните места. По-настоящем искам да попитам дали Frontex, имайки предвид тези свободни места, ще бъде в състояние да изпълни задачите си. Благодаря. Председателката, други въпроси има ли? В кои области на дейността на Frontex има най-голямо прехвърляне на средства, а също така и изпиране на плащания 2009 година. Мислите ли, че бюджета на Frontex е твърде голям? Трябва ли да бъде намален, за да бъдат изпълнени капацитетите и функциите на агенцията? Благодаря. Други въпроси? Да. Май. Ich hoffe, genau, works. Ähm, ich habe die umgekehrte Frage, nachdem Frontex jetzt zum ersten Mal in Griechenland. Имам един въпрос по отношение на представителство на Frontex в Гърция, където е, имаше проблеми. До каква степен изискванията за да се увеличи персонал, увеличиха разходите? Има ли допълнителни искания за увеличаване на бюджета, тази година, предвид, че на гръцко-турската граница работата е много повече, отколкото се предвиждаше в началото. А сега бих искал да дам думата на господин Лайконен от Frontex за отговор на въпроса. Благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички. Действително. Големият размер на прехвърлените средства и спраните плащания се представляват едно предизвикателство за изпълнение на бюджета и финансовото управление на агенцията. Разбира се, има предистория този въпрос. Това е четвърти или пети път, когато говоря по тази тема и повтарям тези проблеми. Наистина, с е, удоволствие бих предоставил детайлен отговор в последствие на господин Бузотил и сега ще се спра основно на зададените ми въпроси. Първо, по отношение прехвърлените средства, в кои са областите и какво е въздействието? Бих казал, че на първо място това са съвместните морски операции, на второ място обучението и на трето място информационно-компютърните проекти, което разбира се съвсем характерно за агенция, която се стреми към своята зрялост. Това са трите области, където се почувства най-много въздействието. Мисля, че това също е някакъв вид на дежавю, нещо, което миналия, миналата година също засегнах по отношение на перспективите. А именно, че ще очакваме наистина въздействие, свързани с изпълнението на бюджета. Сега говорим 2009 година и вече разполагаме с окончателните е, цифри, макар и година по-късно. Ангажимента 91%, е горе-долу на същото ниво, както и миналата година по отношение на бюджет 2008. А все още не потвърдено ниво плащане 80%. Така че, това са значително по-добри резултати а, е, в сравнение с предходната година. Но разбира се, искам да кажа, че все още не стигаме до целите, които сме си поставили за изпълнение. Изключително важно е да не забравяме, че Става въпрос е, за обстановка, която непрекъснато се променя драстично. Свидетели сме на всичко това. Говорим 2009 година бюджетното изпълнение, но нека да вземем и сегашната година. Ще видим, че има две големи промени в този смисъл драстично прехвърляне от морски към сухоземни граници и драстична концентрация върху, при гръцко-турската граница. Разбираме, че е много по- скъпо да се извършват е, морски операции, когато се използват е, хеликоптери, е, съдове, които са крайбрежни и всякакви други съоръжения за наблюдение. В сравнение с сухопътната граница, когато става въпрос, разбира се, за друг вид наблюдение, използване на кучета и тези дейности са факт. 27 държави членки трябва да координират в оперативен план анализа на риска, а ние нямаме представа предварително как точно ще протекат нещата, а също така и партньорите ни от е, трети страни, както и асоциираните държави членки по Шенген. Когато става въпрос за втория въпрос, бюджетното нива, мисля, че трябва да не разглеждам по-отделно бюджета. Трябва да разгледаме този триъгълник така, както съществува финансови ресурси от една страна, човешки ресурси в агенцията, много значим фактор. И на трето място, третия ъгъл на триъгълника е готовността, желанието на държавите членки да работят заедно. Защото в крайна сметка става дума за воля – желание да се работи заедно. Няма как да се принудят те да работят. С изключение на, разбира се, екипите за бързо реагиране по границите. Така че това са аспектите, с които трябва да имаме, да се съобразяваме. По отношение на това, искам да кажа, че бюджет не е прекалено висок. Ние имаме, разбира се, възможност за неговото увеличение, особено тази година, както и през следващите години. което най-много ни тревожи по отношение на ресурсите са човешкия сектор, човешките ресурси. Необходимо е да се съсредоточим върху административните, оперативните разходи. Тази година, 2010 година, 35% административни разходи, 65% оперативни по-добре общо взето са данните. Това, разбира се, не става въпрос за оперативната интензивност на нашата дейност. Това е основната ни функция, основната ни цел. Нашите служители основно работят по оперативни въпроси. Това трябва да се има предвид. Третият въпрос беше свързан с новите дейности и увеличението им макар че това не ни свързва точно с въпроса за изпълнение бюджет 2009 година. Вярно е, че всички дейности, всичките усилия до средата на октомври миналата година са съсредоточени. Сега, разбира се, разглеждаме оперативната дейност на а, отредите за бързо реагиране по граница. Всичко това трябва да се има предвид по отношение на 2009 година бюджет и неговото изпълнение. Имаше някои а, просрочвания, някои забавания, които трябваше да имаме предвид, но това всичко се случва предвид на очакваните събития, на които трябва да реагираме можехме да пренасочваме нашия персонал там, където беше необходимо. Имаше увеличение в оперативните мисии, както и административните. Има известни последствия също така и е, по отношение на бързото приключване на мисиите. Анализа на риска играят много важна роля също така. И тук също става въпрос за тази несигурност, що се отнася до изпълнение на бюджета и планиране, както вече казах. Дори такъв фактор, като времето, климатичното време, доколко може да бъде определено, или пък дали а, един патрул може да поеме 8000 евро за една седмица, когато става въпрос за някаква крайбрежна мисия. Всичко това има а, значение, що се отнася до изпълнение на бюджета и морските операции, например. И така, всичко, което е описано от Сметната палата и докладчика е основателно, има конкретни факти, има причини – има основания. Изключително много усилия вложихме в усъвършенстване, облегчаване на бюджета, на управлението, на структурите, които управляват бюджета, за да може нашата дейност да бъде още по-системна и основана на правилните основи, но въпреки всичко мога да кажа, че все още има какво да се направи, за да стигнем до напълно удовлетворително изпълнение спрямо целите, които сме си поставили. Благодаря, госпожо председател, председателката. Благодаря. Допълнителни въпроси? Да, бих искал е, едно е, уточнение по две неща. Първо, точка 14 в работния документ, където сметната плата казва, че от 25 милиона за а, част трета, 3,9% са били за операции като една част от тях са били за една операция, която на практика не се осъществява. И агенцията го знае. И за това бих искал уточнения по точка 17. В доклада на Сметната палата се казва, че повече от 28 милиона евро за 2009 година са били платени по решение на агенцията. Това е едностранно решение на а, агенцията. Това означава, че не се е спазил регламента ли? Така че бих искал да получа обяснение от агенцията и по-специално относно тези нови форми на споразумения, за които а, спомена агенцията. Преди докладах. Ам, а, председателката, господин, госпожа Келер и госпожа Матю искат да зададат допълнителни въпроси. Аз а, пак искам да задам въпрос, свързан с набиране на личния състав. Можете ли да си свършите работата с наличния състав? защото е, сега на практика се смята, че е, Фронтекс е така е достигнал една е, върхова точка. Смятате ли, че с наличния състав можете да извършите работата си? Госпожа Мати, искам да попитам директора на Фронтекс как възнамерява да подобри съгласуването на дейността с между отделните държави членки, за да се освоява бюджета по-добре и на място се получават по-ефикасни резултати. Благодаря. Having... Благодаря много и това са едни важни въпроси. Господин директор, имате думата. След това ще дам думата на комисията. Благодаря. Аз ще отговоря на въпросите. Що се отнася до точка 14 а става дума за повече от 3 милиона евро. Причината е е, че ние не набрахме смелост в момента, в който трябваше да го направя. Имаше така някои висящи въпроси в края на бюджетната година, неща, които трябваше да направим, но не ги направихме. Миналата година нещата се подобрихме и просто просто така от е, боязливост. Второ. По 17 та точка а, финансовия правилник се промени преди известно време и с, с, има възможност да се вземат е, еднозначни, едно, Решения само от нас. Ние смятахме, че поли... различните единици са много специфични те получават кредити и не би трябвало да получават директно кредити, тъй като а, начинът им на организация е различен. И ние, и комисията имахме една гледна точка. Сметната палата тълкуваше по друг начин финансовия правилник и в, в, в момента, в който се наложи и разбрахме, че трябва да направим промените, ние променихме своя финансов регламент. Така че. А, след тази, след, след тази промяна променихме и процедурата за изплащане на сумите на съответните звена. Госпожа Келер зададе въпрос, свързан с е, на личния, с личния състав. Дали имаме достатъчно или не, аз не знам да съществува Европейска агенция, която да, да твърди, че разполага с достатъчен личен състав. Е, ако вземем предвид е, и ако погледнем предложенията, които сме направили и нашите програми. Необходими са ни 26 нови работни места за тази година и следващата година. И е, знаеме и си даваме сметка, че не ни, не ни стигат а, е, броя на работещите и трябва да правим компромиси с количеството и качеството на извършените дейности. По този начин, разбира се, трябва да, да имаме много ясни приоритети, но при всички случаи а, агенцията набра много бързо скорост, нейните дейности се увеличиха много и е, просто, просто сме в е, така хванати в Менгеме в момента. Е, пуха продължение на две години а, имахме понякога малко тромава система на обучение в държавите членки, в а, това се наричат годишните двустранни разговори. Ние се обръщаме към държавите членки, да видим какво те очакват, какво могат те да направят, къде искат да участват, в коя от операционните дейности на следващата година. Значи това е едната страна. А що се отнася до точно до точното и прецизно разходване на бюджета и ние просто преразгледахме нашите графици. Така, така нареченият баланс за и e, т.е. морските операции, както и някои операции по крайбрежните ивици и сухопътни. А, какъв, как, колко струва да речеме операция по патрулиране на бреговата ивицата за хеликоптерите. Сега имаме много ясни правила, много нещата са, така много систематизирани, прозрачни и е, Смятаме, че и много по-точно ще можем и прецизно да планираме бъдещите си действия. А... Нашите операции са, са глобални, но ние не можем просто да, да, да, да, да почнем от началото на годината, да си затваряме очите и да видим какво ще стане, как ще решим проблемите в края на годината. Ние просто разглеждаме нещата много по-разделно сега. Благодаря ви. Както помолих, би било. Надяваме се да получим от вас е, писмени отговори е, в е, определените срокове. И сега бих искал да се обърна към Европейския полицейски колеж. Тук има най-много въпроси. Първи от тях. Европейската сметна палата ни казва в докладата, че по отношение на обществените поръчки в четири случаи колежа е купил услуги и продукти без съответна процедура тръг, тръжна процедура. Това е абсурдно. Липсва договорна и тръжна процедура. В други случаи процедурата е ръководена от служител, който не е квалифициран да провежда обществена поръчка. Няма тръжно задание, няма финансово приложение, което е да получено, нито съответно да е правена финансова оценка на предложението. Въпросът ми е дали някакви разследвания са правени, що се отнася до това, защо тази процедура не е проведена правилно дали колежа дължи някого отговорен за тези сериозни проблеми. И новата система, която се твърди, че заместила както служителя, така и процедурата, работи добре по-настоящем. Така че, преди да прожим нататък, искам да получа отговор точно на тези въпроси. Благодаря. Председателката, преди да изчакаме отговора, питам колегите, имате ли допълнителни въпроси? Франциска Каре, благодаря. Редица въпроси имам и аз. Не знае дали господин Босотил искате първо да получите отговор на този въпрос, преди да преминем към други или не. А, добре. Госпожа Матие. Благодаря ви. Сметата палата споменава 9 милиона закъснени 900 хиляди закъснени в освояването. Дали този проблем е бил решен и дали това забавено плащане е от 2008 или от по-предходна година и а, на коя бюджетна година ще се отражат, отразят тези размери? И кога ще бъдат представени отчети, които спазват е, счетоводната година? 31% от общия бюджет за мерки, които са неадекватни. От бюджета за 2009 43% ще бъдат прехвърлени за следващата година. От март 2010 година бяха взети мерки за подобряване на финансовото управление и бюджетния контрол и в, в, в следствие на отказа да бъде освободен от отговорност Европейския полицейски колеж. М- можете ли да ни уверите, че агенцията ще е подобрила и 128 е, милиона 900 хиляди 80 евро е, тази сума към е, е, която е оставала към 31 декември 2009 година, защо агенцията не спазва баланса си, не, не успява да си освои бюджета. Благодаря. Благодаря. А и сега ще дадем думата на господин, за да ни даде отговор, тъй като времето е кратко, ви молим за кратък отговор, макар и обстоен. Благодаря. Благодаря. Е, добър ден и от мен. Позволете първо да мога да направя едно общо изказване. Европейския полицейски колеж в никакъв случай неговото ръководство не иска да защитава направените грешки в миналото в управлението, особено по отношение на финансовото управление на колежа. Нека най-напред да дам и някой отговор по отношение на повдигнатите въпроси относно обществената поръчка. Да. Има четири случаи, свързани с покупка, извършена без търг и едно лице е участвало в процедурата без съответните квалификации. В средата на миналата година, 2009 година също, мога да кажа, че стартирахме е, работа с квалифицирани служители в областта на обществените поръчки. Всички те са обучени и по време на вътрешния одит също се стигна до заключение, че по-настоящем обществените поръчки работят добре в агенцията. По отношение на разследването на грешките в миналото, както и по-рано съм казвал, но позволете отново да отговоря на този въпрос. В миналото не сме правили разследване, защото искахме да подобрим дейността ни с оглед на бъдещето. бъдещето. Тази конкретна област, обществените поръчки, нямаме поета лична отговорност – но както ще видите по-късно в отговорите на другите въпроси, имаме в момента процедура срещу предишен директор, който, върху който ще падне отговорността. А сега последния въпрос от госпожа Матия. Ще позволете да дам думата на финансовия е, ръководител, който седи до мен. Здравейте от мен по отношение на бюджетното прехвърляне на средства. Тази година сме и изпълнили процедура по пренос на средства. с специални разпоредби, което ни позволяват да използваме кредит около 1 милион и 500 хиляди. А също така направихме и систематичен анализ по отношение на поетите кредити, задължения и плащания. Това ще се повтори и следващата година. Очакваме подобрение. Имаме одитен съвет, който следи дейността на агенцията. Изпълняват се разписаните мерки. Имаме споразумение за безвъзмезно финансиране с цел по-добро наблюдение на плащанията, които предстоят. Както каза госпожа Матия, имаме ежеседмични е, финансови заседания и а, също така подготвяме е, регулярни доклади по отношение освояването на бюджета. Защо 2009 година имахме толкова пренос на средства? Единственото основание е, че нямаше глобален анализ на поетите ангажименти. Това се направи в мига, в който аз поех службата. Благодаря много. Има ли други коментари, други въпроси? Благодаря. Първо бих искала едно пояснение. Значи няма да се търси сметка за случилото се през 2009 година. Същевременно новото ръководство заяви, че предишния е, директор може да бъде заставен да върне парите на денакоплатците. Има ли някаква вътрешна процедура или трябва да има някакво законово основание за това? Бих искала уточнение как, ако се започне такава процедура, на какво основание ще бъде тя. Второ, Става дума за договорите с експертите и ам, обучителите. Доколкото разбирам, тези а, договори нямат а, законно правно основание съгласно а, заключенията на Сметната палата. Така че какво стана с тези договори? Каква е съдбата на тези договори сега? Госпожа Келер, благодаря. Аз всъщност искам да допълна въпросите, които бяха изпратени в писменна форма. Първо, в за 2007 година вече и в освобождаването от отговорност, в доклада за освобождаване от отговорност бяха посочени много големи слабости и пропуски. Значи не става дума само за по-късните години. Защо в крайна сметка нямаше промени след проблемите през 2008 година? И през 2007 и през 2008 година е имало неправомерно разходване на средствата. Така че, доколкото разбирам, вие сте постъпили скоро, преди седмица, два не, преди два месеца и затова се питам Кога не назначила хора, когато могат да се Кога? Доколкото Разпитам, питам кой, кой, кой, кой по, по, по, по какъв начин се установиха тези е, нередности поради външни, външни одити или какво? Господа Матю. Може би да ни обясните как преминават срещите с управителния съвет? Имаше ли промяна в начина на работа между директора на агенцията и управителния съвет, защото отказа на парламента да ви освободи от отговорност за изпълнението на бюджета за предходната година и се дължеше поня... именно на дефектите в работата на управлението на агенцията, отношението на управителния съвет. Оправиха ли се тези отношения? Uh, Благодаря, госпожо председател. Повече от другите въпроси, които исках да повдигна, вече са зададени от моите колеги, което е добре. Има само още един, който бих искал да задам. Свързане с курсовете. Точка 2 в моя работен документ. Европейската сметна палата пише в доклада си по отношение на 2008 година, Разходите за организацията на курсовете и семинарите представлява значителна част от бюджета на колежа. За 2009 година одита на тези разходи също разкриват сериозни проблеми – което е наистина много уличаващо изявление от Сметната палата. Защо? проблемите, които са уточнени за 2008 година, повторени през 2009 година. Благодаря. Господин директор, имате думата да отговорите. Благодаря. Ще ги отговоря в реда, в който получих въпросите. По отношение на личната отговорност, много внимателно проверихме както бившия директор, така и управлението лично са отговорни и в крайна сметка стигнахме до заключението, че има ясна отговорност, както и правна. И е, сега 220 хиляди евро са средствата, които трябва да бъдат върнати по сегашните ни разчети. Има и лична отговорност, разбира се, от страна на ръководещите колежа, което което е факт е, и има заведена процедура срещу бившия директор. Надявам се, че ще можем да направим същото и за други области, където има установени проблеми. По отношение на образователните експерти, искам да ви обясня накратно как, как работи нашата система. Има обща учебна програма, разработена между държавите членки за полицейските колежи. И това е разработено както между полицейските академии, така и Европейския полицейски колеж. Подходът е бил и погрешен, сега нещата са променени. В началото на декември миналата година на заседание ние направихме а, трайни и сериозни проблеми, така че да няма прецеденти в бъдеще, които да напомнят този договор. 2009 година е края на въпросния договор и от е, тогава насам нищо не се изпълнява е, по по този начин. И имаме в момента нова система за кандидатстване за безвъзмезна помощ. И това ще бъдат е, разчетите за бъдеще. Променили сме финансовите правила за Европейския колеж – един абзац е, е заличен, който е бил критикуван по отношение на финансовото управление, а втория е променен, така че сега финансовите правила на колежа съответстват с изискванията на Сметната палата. И ние сме предприели тези стъпки на последното заседание на управителния съвет. Има и други подобрения, както вече казах, моля да ме извините, но не мога да ви дам конкретен отговор, защо бившото управление не е възприело конкретни мерки. Както вече ви казах, не желаем да, изклю... да извиняваме никого, но искаме да внесем подобрение максимално бързо и в максимален размер. Затова не мога да ви кажа защо 2008 година не е имало подобрение. По отношение на разходите и защо нищо по-рано не е направено – има редица а, заповеди за възстановяване на средства срещу неправомерно разходване и това са искания както вследствие на доклада на Сметната палата, така и прегледа от Европейския парламент. Сега имаме и външен одит от Лондон, които също предоставят своите доклади по отношение нашето изпълнение. Външният одит ни насочи именно към решението за възстановяване на средства, е, по които е отговорност е подведен нашия бивш директор, както вече ви казах. По отношение на обществените поръчки – Подобрено е както правилника, така и служителите, които работят. 2009 година има служител, 2010 година, който може вече да подобри а, действията и процедурите е, той е обучен. Освен това, ние събрахме информация от е, другите агенции и партньори. Ние работим в тяхно сътрудничество с тях. Госпожо Метио, вие зададете въпроса какво се промени на наш, следствие на нашите решения на управителен съвет. Както вече казах, е, имаме различна отчетна система, имаме напредък в различни области, финансо, бюджет, обществени поръчки, изпълнение на бюджета, управлението на надзора и контрола на онова, което се случва в колежа. От миналата година ние имаме и одитна комисия, която подпомага управителния съвет Имаме квалифицирани аудитори от държавите членки, които а, правят одит на нашата дейност, за да можем в крайна сметка да вземем а, обосновани решения по отношение управлението на агенцията. Питахте ни и за управлението на курсовете и семинарите, какво се променя там. Две неща. Първо, из, от миналата година изпълняваме проблеми система от партньорски споразумения. По-рано имаше критики, че няма а, тясно взаимоотношение за партньорство между колежа и държавите членки. Сега това съществува. Ще подпишем грантовите споразумения за бъдеща дейност. И на практика, веднага, щом като бюджета ни бъде предоставен, ние ще можем да преминем към изпълнение. А, друго важно нещо за общите а, учебни програми а, договорите за отделните модули и образователни експерти. Този подход също е променен. Ще има само система на грантови споразумения – за етапа разработване. Благодаря. Надявам се, че отговорих на всички въпроси. Ще, с радост ще ви предоставя и още обяснения. Председателката, благодаря. Също и към вас се обръщаме с молба да ни предоставяте в писмена форма отговорите ви. И сега трябва да продължим нататък, защото имам още една агенция. Благодаря. Аз бих искала да попитам комисията дали е удовлетворен от отговорите на полицейския колеж, колеж. относно заключенията и коментарите на Сметната палата, но бих искал да, да мина и към последната агенция. Става дума за Агенцията за основни права. Два проблема. Първо, процедурите за назначаване на личния състав. Дали предвижданията вече са така оформени относно предвид дейностите, бъдещите дейности на агенцията. И второ, през юли 2007 година бе, имаше един ранков договор, но за по-малко от две години парите са били изразходвали и агенцията е изразходвала тези средства без допълнително разрешение, така че бихме искали едно а, обяснение от страна на агенцията, защо се е случило това. Аз предлагам да реагира Агенцията за основните права, а накрая комисията да каже дали е удовлетворена от отговорите на СЕПОЛ. Сега, господин Манополос, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да отговоря на двата въпроса, зададени от господин Бузотил. Първо, е, предвижданията за набиране на личен състав. Е, мога да ви уверя, че вземаме необходимите е, мерки за да не надхвърляме, да не правиме така свръхпрогнози, като тези, които бяха установени от Сметната палата. Е, целта е да вземеме е, мерки, за да имаме наистина поглед върху е, начина по който се разходват средствата. Агенцията започна да функционира през 2007 година. През 2008 година бе назначен директора. а, и по настояване на комисията Либе а, не бяха назначавани хора, тъй като това беше искането, не да няма назначавания преди това на директора. Аз а, имам тук а, цифрата. Има около 15% свободни е, незаети работни места. Става дума за 2010 година. Е, предприехме всички необходими мерки. Е, назначихме един експерт по планиране, който кой, кой, с който определихме приоритетите. Значи имаме приоритет 1, 2 и 3. а, и съгласно добрите практики на комисията, излишъка може да се използва за а, а, изпълнение на проекти, за които не достигат средства по други а, бюджетни пера. През 2009 година ние изпълнихме 99% от заложените а, средства. Те... А през 2008 година имахме а, 3, 3% за лечени на средства, 6% за 2009 година. Както казах, миналата година изпълнението на бюджета беше 98%, т.е. това е отличен резултат. Имахме две цели. Първо, да, да няма пред, пренасене на средства по повече от 10%, в размер повече от 10% и и да нямаме по-низко изпълнение на бюджета от 95%. Така че за 2009 и 2010 година имаме изпълнение на бюджета от 99 и, 90, и над 99%. Защо? защото имаме много а, така строг контрол над прехвърлянията, над пренасанията на средства. А, предвид а, спецификата на нашата работа, тъй като а, примерно при нас се се подписват доклади, е, извинявайте, договори през май, но е, очак получаваме резултата от е, извършените изследвания или докладите през следващата година. Но при всички случаи гледаме да намалиме е, размера на пренесените средства. Що се отнася до рамковия договор за 2007 година, ставаше дума за един рамков е, договор за а, е, с предприятие, което организира семинари, конференции и други. С постъпването на новия директор се, бе, се приложи един нов подход с организирането на годишна конференция по човешките права, която се организира в Брюксел през ноември. И нещата се промениха. По принцип този договор беше за 2 милиона евро, които след две години след това вече бяха изразходвани. Така че какво направихме? 6 месеца преди е, организирането на е, съответното събитие, ние е, започнахме тръжна процедура, а, но не, мож, не, не можахме да. Е, намериме съответно предприятие, което да спечели търга. За това трябваше да се отложи годишната конференция. Направихме съответния анализ и според заключенията на Сметната палата няма незаконно, де, незаконни дейности по, този, по организирането на този търг. Има а, един много кратък въпрос. Не, да, аз мисля, че мога да, а, да стигнем до заключение, освен ако комис, комисията иска да каже нещо по въпроса. комисията може би да вземе думата за СЕПОЛ, а след това вие да ни предоставите вашите заключения. Сега давам думата на комисията съвсем накратко по СЕПОЛ. Благодаря. Комисията мисли, че след е, промяна в управлението, сега колежа настъпва в нова фаза. Новото управление влага много усилия, за да намерят е, решение на проблемите. Комисията подкрепва Европейския полицейски колеж в е, усилията си да разреши проблемите за да могат да реализират е, целите на обучението по смисъла на Стокхолмската програма. 2008 година комисията е, подкани управляващите колежа да направят необходимото. 2009 година по време на чешкото председателство, май, май 2009 година по-конкретно, ние дадахме нашето заключение – със смяната всъщност на директора. Зная, че става въпрос за бюджет 2009 година, но важно да кажем, че 2010 година агенцията значително подобри своето изпълнение по отношение изпълнението на бюджета. Това също се посечва и от Сметната палата. По отношение 2010 година четири пъти е по голям разхода е и освояването на бюджета от първите, сравнение с първите месеци 2009 година. Председателя, благодаря. Очакваме, разбира се, по-обстойно тълкуване на всичко това. Имате думата за обобщение. Благодаря. Искам да започна с благодарности към секретарията, които ни помогнаха да извършим това упражнение. Освен това, благодаря и на всички, които участваха при задаването на въпросите. Наистина, благодаря и на всички представители представители на агенциите и на комисията. Разбирам, че това може би не беше най- е, приятния час е, за тях, нито пък и за мене. Надявам се, че всички ще се съгласят, че това е наистина е, много сериозно начинание по отношение реализиране на прозрачността, що се отнася до разходите и до изпълнение на бюджета. И агенциите наистина е, трябваше да дойдат със своите представители тук, да дадат отговор на зададените въпроси по отношение изпълнение на бюджета. Освен това се радвам, че докладчика отколко бо е тук, Моника Маковей, бюджетен контрол защото наистина ще бъде много важно по-късно да получим подкрепата в съответната комисия, когато представяме нашия доклад. Благодаря. Председателката, благодаря. Сега господин Босотил ще представи проекто становището на 31 януари, 1 февруари. Крайният срок за внасяне на изменение е 4 петък, 3 февруари и гласуването ще бъде проведено на 28 февруари. Благодаря на всички участници, благодаря на представителите на агенциите също така, благодаря за вашите отговори и очакваме писмените отговори на зададените ви въпроси. По отношение на дневния ред, споразумение между Европейски съюз е, и Бразилия относно премахване визите за краткосрочно пребиваване на притежателите на обикновени паспорти. Това е, е споразумение. Очакваме, разбира се, изявлението, както и следващата точка споразумение по отношение на притежателите на дипломатически, служебни и официални въпроси. Моника Маковей и Джоан Енкюи е, имат думата като докладчици. Моля, обобщете. You, Благодаря, госпожо председател. Що се отнася до споразумението между Европейския съюз и Бразилия, аз препоръчвам да дадеме нашето съгласие да се при, приключи и да се подпише споразумението, за да може четирите страни включително Естония, Кипър, Малта и Латвия също да бъдат включени в безвизовия режим. По принцип има безвизов режим между Европейския съюз и Бразилия, но с изключение на четирите държави членки, които споменах, така че това споразумение ще позволи и на гражданите на тези страни да пътуват за туризъм и по работа в Бразилия без визи. Господин Чу, сега имате думата за дипломатическите служебни официални паспорти. Благодаря ви. И аз препоръчвам на парламента да даде своето съгласие за сключването на тези споразумения. Преговорите протекаха на два етапа. И споразумението за притежателите на обикновени паспорти е, трябва да бъде ратифицирано от националните парламенти. Това ще отнеме време. Има и специално споразумение за притежателите на дипломатически и служебни паспорти, което може да влезе в сила без ратифициране от националните парламенти. Ще влезе в сила, щом бъде подписано. Искам само да допълня, за да не губим време. че трябва на комисията, съгласно своите специални правомощи в областта на визовия режим, да припомня, че има 6 държави членки на Европейския съюз, които все още са длъжни да имат виза за влизане в Съединените щати и Канада и затова настоявам да бъдат договорени идентични споразумения за различни видове паспорти, обикновени, служебни и дипломатически за тези две държави. А, така, не виждам защо хората, които имат дипломатически паспорти, трябва да срещат трудности за влизате, трябва да се започнат преговори с Канада и Съединените щати, да могат България, Румъния, Полша, Чехия и Кипър да могат да влизат безвизово. Благодаря много. Дали комисията иска да вземе думата по въпроса? Да. Благодаря ви, госпожо председател. Първо искам да благодаря от името на комисията на двамата докладчици за това, за тяхната подкрепа за споразумението. Бих искал също така да им благодаря за това, че направиха въз, възможно ускоряването на процедурата, за да може ратифицирането да се извърши колкото може по-бързо. Разбира се, комисията ще, про, ще продължи да търси решение на а, проблемите, с които се сблъскваме при реципрочността с Канада за сега. Благодаря. Има ли други коментари или възражения? За срока за внасяне на изменения е 26 януари 12 януари а в, ще, се, ще гласуваме тук на 26 януари. Изменения могат да се внесат не в оперативната част, не в текста за оперативната част, а в изложението на мотивите. Благодаря ви. Утре, сут... Утре сутринта ще решиме дали ще има изваредно заседание. А, в понеделник 17 а инак на 25 и 26 януари ще се провере следващото ни заседание. Благодаря за вашето участие. Благодарим и за превода. Thank you, madam.